il y a une, une, le corps qui vient. Good morning, everybody. Добър ден на всички. Вече виждам, че имаме достатъчно членове на нашата комисия по регионално развитие и ето защо за мен е удоволствие да открия заседанието на нашата комисия. Реджи, Разполагате с проекта на дневен ред за днес. Искам да попитам, можем ли да приемем този проект? Имате ли предложения по него? Не виждам коментари, така че считам, че дневния ред е прият. Следващата точка одобрение на протокола от заседанието от 4 ноември 2014 година. Протоколите са в вашите папки. Както обикновено, предлагам, ако няма възражения в хода на днешното заседание, протокола да се счита за прият. Приемате ли? Благодаря. Третата точка Две кратки съобщения на председателя. Първото. Бих искала да благодаря на всички вас, които участваха в дебата след устното запитване, което направихме в Страсбург миналата седмица. Всички изказвания на членовете на комисията бяха изключително конструктивни, професионални и с положителен характер. И естествено, трябва да споменем тук, е, че ние представихме гледната точка на онези, които работят за кохезионната политика. Е, и трябва да кажа, че полагаме усилия да постигнем максимален резултат. Благодаря ви още веднъж. Знаете, че мнозинството по време на гласуването беше впечатляващо. 608 гласа за. Нашето предложение отличен резултат и аз бих искала да благодаря на всички политически групи за тази подкрепа. Това е нещо много важно за политиката на сближаване. Ще видим какви резултати ще има от всичко това в кратко бъдеще. В близко бъдеще по-скоро. Следващото ми съобщение. За мен е удоволствие да съобщя, че ще имаме новогодишен прием веднага след края на нашето заседание на 19 януари. Трябва да съм честна, опитах се да организирам този прием днес, но е много трудно да се намери свободна зала – Ами ще бъде за новата година и за старата година, казва господин Ван Нистелрой. Да, казва председателката, ще имаме коледно и новогодишно парти в началото на новата година. Ако приемате, естествено, моята покана. Господин Ван Нистелрой отново взима думата. Благодаря. Благодаря ви за този прием, който планирате. Сега малко по-сериозно. Не може ли секретарията на комисията да погледне какви обещания бяха направени по време на дебата по нашата резолюция? Защото е добре да имаме информация. Е, бихте ли ни казали, за да можем да знаем в всеки един момент от времето какво ще се направи от комисията и не само. Ние успяхме да представим своите притеснения относно реалната економика, структурните фондове и инвестиционните фондове. Много е важно обаче да ни дадете един подобен документ, за да знам какво можем да очакваме. Благодаря, казва председателката. Секретарията ще подготви такъв документ. Вече работим по графика и плана за първото ни заседание през януари. Очакваме да имаме изслушване на комисията и на бъдещото председателство. Естествено, ще подготвим информацията, която искате. Днес по-късно ще ви дам информация за вчерашното заседание, на което участваха председателите на парламентарни комисии и колегиума на комисарите. Там говорихме накратко за кохезионната политика. Ще подготвим подобен документ. Благодаря ви първата точка по същество за днес е размяна на мнения относно доклада по собствена инициатива на нашата комисия, наречен Градското измерение на политиките на ЕС. Нашия докладчик е госпожа Вестфал. По-настоящем Мнозинството европейци живеят в градове. Градовете са гръбнака на нашата економика и общества. Много европейски политики е, зависят от е, градските администрации, за да бъдат е, изпълнени различните инициативи, включително тези, които идват от Брюксел – е, често не са достатъчно добре координирани. В една неотдавнашна резолюция от 2011 година Европейския парламент призова за по-последователен подход спрямо градовете. През януари тази година пък комисията прие план за градско измерение на политиките на ЕС. В е, нашата резолюция ние ще дадем своята реакция спрямо съобщението на комисията. Днес нашия докладчик госпожа Вестфал ще представи е, своя, е, своите гледни точки. Тя ще представи своя проекто доклад през февруари. Вероятно ще гласуваме по този доклад през април. Тук имаме представители на комисията, е, генерална дирекция Регио. Нали така? Господин Пискорц благодаря ви. Госпожо Вествал, имате думата. Ja, guten Morgen und vielen Dank, Frau Vorsitzende. Добро утро, благодаря, госпожо председател. Първо, искам да се извиня пред преводачите. Коледа идва и нещо гласът от, ми отказва. Независимо от това, много се радвам, че днес мога да дискутирам с вас въпроса за градовете. Мисля, че този въпрос наистина е много важен. Вие вече казахте. 360 милиона души, 3 четвърти от европейското население живее в градовете и предградията. Две трети от а, брутния вътрешен продукт се създава в градовете. То, тоест градовете са мотор на растежа, но също те също са и особено уязвими за социални и екологични проблеми. В тази връзка основното със сигурност е демографията, климатичните промени, социалното изключване. Вие всички познавате тези въпроси. Де факто, поне така се надяваме, 40-50% от средствата за 2014-2020 ще бъдат инвестирани в градски региони. Госпожо председател, вие вече посочихте, че европейският дебат за градската политика върви още от 90-те години. Европейският парламент и комисията Реги не само са обсъждали важната позиция на градовете, но са и посочили, например 2011, доклад на колегата Фласара съобщението на комисията по въпроса за градовете и многото доклади относно консултациите показват съвсем ясно, че има необходимост от е, обсъждане на въпроса за европейските градове. Доброто развитие на градските региони е съществено за нашето бъдеще. Въпросите, които се поставят са как трябва да изглежда дебата за европейските градове. Какво трябва да съдържа той и какви трябва да бъдат целите? Първо искам да кажа съвсем ясно. Понятието град трябва да бъде тълкувано много широко. Не Европейският парламент решава какво е град, а тези, които на място осъществяват градската политика и постоянно дискутира този въпрос. Това, което не искаме, е политика за големите градове или поне само за големите градове. Дебата трябва да обхване всички градски области – както вече беше обсъждано в комисията Реги, този принцип често се прилага, но това е фатално. Политика за градовете съвсем, съвсем ясно и не е политика против селските райони. Това трябва да бъде казано съвсем ясно и да бъде съществена част от дебата. Селските региони са изключително важни развитието на градовете. Аз самата идвам от средно голям град, 52 000 жители, в Бавария, близо до Франкфурт. От една страна, ние предлагаме достатъчно работни места, т.е. хората от околните региони могат да дойдат да работят в града. Ние предоставяме културни институции, училища, транспортни средства, но разбира се, градските региони са ограничени, поне що се отнася до обработваемата земя. Затова съм много благодарна а, за понятието на Ян Олбрихт, който винаги казва, че тук става дума за функционални урбанистични региони Functional Urban Areas. За мен е важно градските измерения – да стане интегрирана част от европейската политика. И ако искате, става дума за това, че стават за въпрос така наречени urban mainstreaming. Как организираме политиката? Никога градът не трябва да се противопоставя на селския регион. Всъщност това е един общ функционален регион градовете и това е, което ние отдавна искаме в Европейския парламент, трябва да имат думата. Те трябва да бъдат чувани по-добре при приемане на европейското законодателство и то, съвсем ясно казано, от самото начало, а не по средата на процеса. За това е добре, че ние прилагаме и въведохме този партньорски принцип при структурните фондове. Градските въпроси трябва да станат част от работната програма и на комисията. Дали наистина имаме нужда от ново законодателство, това е друг въпрос. Това, което обаче искам е градовете да не бъдат подлагани на допълнителен натиск – Искам градската политика да играе важна роля в Брюксел и преди всичко градовете да играят такава важна роля. Затова, скъпи колеги, за мен е много жалко, че писмото на Жан-Клод Юнкер и на новият комисар по регионално развитие не, не се, няма и дума за такава политика. И това е много жалко. Много области в политиката влияят върху живота на градовете. Например, е, транспорт, защита на климата, иновации. Градовете винаги са включени в тези области. Фрагментирането води до там, че се вземат а, е, различни, не винаги съгласувани едни с други мерки – Градовете са конгломерати и често това, което им се предоставя, не е достатъчно. Затова има или поне имаше през последния период план за развитие на градовете. И на нас, на европейските депутати, ни е ясно, че много политически области повлияят върху ежедневието на градовете – при така наречения urban mainstreaming наистина можем да постигнем синергия. Мога да си представя обаче, че може да бъде създадена и работна група в рамките на комисията, която да се занимава с градските е, проблеми. Може да се каже също, че дори може да се назначи а, комисар по въпросите на е, градовете, който да се занимава с подобни проекти. След това можем да се погрижим всяко решение от Брюксел, т.е. от нас, което е релевантно за градовете, да бъде съгласувано с останалите решения, а не само по себе си. Трябва да не се позволява допълнителен натиск върху градовете. Градовете трябва да бъдат натоварвани възможно най-малко, а да им бъде предоставена възможно най-голяма свобода на действие. Преди всичко, държавите членки, Ян, ако си спомняш, попречиха на процеса градовете да могат да управляват сами средствата от структурните фондове. Дори оперативните програми могат да бъдат прилагани много по-добре от самите градове. Градовете трябва да станат платформа за обмен на опит между градовете. Градската мрежа, от друга страна, трябва да бъде използвана като платформа. Тя трябва да бъде доразвивана и да бъде съгласувана по-добре. И в заключение имаме нужда от дългосрочна перспектива и от представи как трябва да развиваме градската политика, по какви пътища да тръгнем, как да създаваме повече синергии, мейнстриминг, как да включваме градовете и да правим тяхната политика по-прозрачна. В тази връзка, скъпи колеги, се радвам много за сътрудничеството с представителите на градските райони, с господин Олбрект. Постигнахме, или поне се опитахме да постигнем възможно най-много. Ние обаче сме тръгнали по правилния път. Извинете ме, извинете още веднъж, че гласът ми е леко прегракнал – но съм представила доклад, в който съм набелязала своите мисли и идеи и който може да бъде използван като платформа. Благодаря за вашето внимание. Thank you very much. Благодаря ви много. Съвсем добре се справихте, въпреки проблемите с гласа. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Олбив. Да. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на колегата за чудесните думи във връзка с съвместна ни работа по време на преговорите. Надявам се, че ще можем да продължим дебата за градската среда в парламента. Втория елемент е, че всъщност в този доклад по собствена инициатива трябва да подчертаем някои от елементите и мисля, че в окончателния вариант те ще присъстват. Става въпрос за следното. Първо ще помолим Европейската комисия да ни каже какво има предвид под дневния ред за градската среда. те публикуваха този дневен ред, получиха много мнения от заинтересовани страни и въпросът е какво точно представлява тази програма, този дневен ред. Дали това е едно предложение, дали са указания, или просто става въпрос за един документ с консултативен характер. Каква е целта на комисията? Имаме случаи с неспособност неуспешни инициативи, например градската мобилност с главна дирекция ТРАН, те започнаха да работят а, по това и съвсем бързо се отказаха. Така че, повтарям, въпросът е каква е целта. Да не забравяме, че генералната дирекция току-що си смени а, името. Вече не се казва Регио, казва се Регио и Urban, т.е. Покри... това показва, че те наистина се интересуват и от урбанистичния аспект, от градската среда. Въпросът сега е дали ще създадем европейска градска политика. Не с помощта на нови законодателни инструменти, а с помощта на нови приоритети, които очевидно не вървят срещу други политики. Имаме политика за развитие на селските региони. Това е част от земеделската политика. И би трябвало да имаме някаква подобна политика за градовете. Така че въпросът е, очакваме ли да има градско измерение във всяка една политика, във всяка една генерална дирекция или концентрацията на този тип политика ще бъде в генерална дирекция Реджио и Urban. Те ще координират, вероятно. Предполагам, знаете как тече дебата за интелигентните градове в комисията. Той върви без генерална дирекция Регио. И това означава, че а, в този случай Ресорната дирекция е дирекцията за комуникациите или ГД Регио. ГД МУФ, извинявайте, въпросът, отново повтарям и трябва ясно да го кажем, е да разберем трябва ли да има във всички политики градско измерение и ако да, кой ще отговаря за него? Ще създадем такава рамка, за европейската градска политика и тогава въпросът е по какъв начин ще можем да подпомагаме градовете и е, да ги подкрепим в решаването на проблемите им. Надявам се, че този доклад ще бъде нещото, което ще улесни процеса, защото виждам, че комисията няма ясен отговор към момента. Да, наистина комисията направи голяма стъпка с а, последния регламент, в който има сериозно застъпено измерение във връзка с градската среда. Между другото, вчера участвах а, в заседанието на Комисията по транспорт, обществен транспорт и там беше казано, всички казаха, че а, новия стратегически фонд на господин Юнкер ще насочи голяма част от инвестициите към а, градовете. Може би това трябва да се разясни. Може пък ние да бъркаме, а комисията, без дори да го спомене в своя доклад, правят много неща за гражданите. Искам само да обобщя. Нашия доклад трябва да представлява едно ясно послание от страна на парламента. Ние смятаме, че градското измерение е от изключително значение. Трябва ни много ясна структура в комисията. Трябва да се знае кой за какво отговаря. И струва ми се, трябва да искаме политиката в областта на градовете да допълва по политиката в областта на развитие на селските региони и да не се фокусира само върху големите градове, а върху малките и средните също. Благодаря много за коментарите, изчетох ги внимателно и надявам се ще предложим документ, който може да улесни процесите в комисията. Председателката, благодаря. Благодаря ви много not present. Uh, ah, okay. India. Okay. Uh, we continue. Продължаваме с докладчиците в сянка от ЕКАРЕ, Европейските консерватори и реформисти. Имаме ли колега? Не, господин Руер го няма. Томашич. Бихте ли искали да вземете думата? Не. Добре. Продължаваме с госпожа Мартина Мишелс от а, Гуе и нея няма или е тук дамата. Тук е добре. Извинявайте. А, чета от списъка, който е приготвен, а, но се извинявам. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. В допълнение към казаното от колегите, аз искам да се присъединя към това, което те казаха. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на госпожа Уестфал, защото наистина гласа и може в момента да е леко пострадал, но тя говори много убедително за градското измерение. Вече няколко години говорим по тази тема и до момента има някакви действия, но процеса на консултации, който беше започнат от Европейската комисия, трябва да бъде последван от нещо друго. Трябва да се интегрират градските политики, трябва по-рано да се ангажират градовете, когато говорим за новите секторни политики на Европейския съюз, защото в тях трябва да се включи измерението, свързано с градската страна. Това не означава, че ни трябва допълнително законодателство, не просто трябва да се промени културата и работните методи на Европейската комисия. Мисля, че това е от изключително значение защото Европейската комисия като инициатор на ново законодателство, нови политики и нови начини за управление на фондовете трябва да бъде изключително точна и да каже, че това, което е заложено на карта, са интересите на Европа. 70-80% от, от гражданите на Европейския съюз ще живеят в градове до 2015 година, така че трябва да се концентрираме наистина много върху градската политика. И искам да допълня госпожа Вестфал, като кажа, че съм леко притеснен. Ако видим новото име на генералната дирекция, Виждаме, че там пише, че то е, това е Генерална дирекция за регионална и градска политика, но в писмото, което описва тяхната мисия, се казва, става въпрос за писмото а, от господин Юнкер, и в него не се споменава и думичка за градската политика. Има много неща, които се казват за економически растеж, има и какво да се каже, но не забравяйте, че иновациите и двигателя на економиката днес, а и утре ще бъде основно в градовете. Така че, когато говорим за економически растеж, когато говорим за нови работни места, за просперитет, трябва да имаме силно градско измерение. Бих искал да а, насърча ресорния комисар да, разработ... да, да разгледа работната програма на комисията за 2015 година, защото, колкото разбирам, в тази програма въобще не е включена градската политика. А ние не можем да си позволим да чакаме още една година. Имаме динамичен процес, текат консултации, много заинтересовани лица в Европейския съюз чакат действия от страна на Европейската комисия. Така че, колеги, наистина мисля, че трябва да отправим силно послание към комисар Кечо към комисар Юнкер, за да не прекараме още една година чакайки. Трябват ни действия, когато говорим за управление на много нива в Европейския съюз, ние трябва да говорим за градовете, за регионите, тях трябва да вземем предвид и трябва да започнем да работим на практика по градските политики в областта на енергийната ефективност, устойчива мобилност, изменения в климата. Пред нас има много предизвикателства и е време да започнем да действаме. Благодаря. Uh, Благодаря. Председателката се извинява. Госпожа Михиелс не е в залата. Значи продължаваме с следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Фестфал, за първите идеи, които се нуждаят от по-голямо конкретизиране. Основните точки на доклада наистина са в правилната посока. Ние наистина също мислим, че не трябва само да се ограничава градската политика до кохезионната политика, но да се прилагат политически и преструктуриращи мерки, като градовете изпълняват много починена роля, дори в сравнение с регионите. При всички случаи някои точки могат да се конкретизират. Много интересен е принципът в доклада, че градовете много по-рано трябва да бъдат включвани в политическия процес, в създаването на директиви, регламенти, разпоредби. Мен ме интереси, интересува как изглежда вашето предложение. Идвам от Австрия. Как ще се контролира принципа на пропорционалност? Как градовете ще бъдат включени в политическия процес и как могат да бъдат поставени на така наречената оранжева карта. Дали сте мислили и в тази посока? Ние, зелените, бихме искали да се запознаем с още няколко елемента, които да бъдат представени по-задълбочено в доклада. Включването, разнообразието на ниво градска среда. Във вашата реч казахте, че устойчивостта, най-вече за градовете, трябва да бъде разгледана и както в добрия, така и в лошия смисъл. И трябва да се дават и добри, и не толкова добри примери по отношение на политиката на устойчивост. Това са все неща характерни за градовете. Дори ако искаме да засилим този принцип на партньорство как това може да стане според новите регламенти, които бяха подновени след последния законодателен период. Планът, който Жан-Клод Юнкар Юнкер постави на разглеждане с големия брой инвестиции. Как инвестициите могат да бъдат изпълнявани на партньорски принцип, на регионален принцип? Как ще бъде включено гражданското общество това за нас е много важен елемент и мисля, че той трябва да бъде предмет на консултации. Тоест, гражданското общество да бъде включено по- повече в политиката на кохезия, в кохезионната политика. И моят глас а, леко отказва, извинете. Вероятно се дължи на климата, не знам. Местните програми, местните обществени програми. Тук мисля, че вие в доклада сте засегнали тази тема, но какви са въздействията, влиянията на тези нови инструменти? Териториалните инвестиции, вече споменахте за тях, но а, какво по същество означава тези териториални съществени инвестиции? Вие говорихте също и за свобода на действие в градовете. Това е оправдано не само от политическа, а и от териториална гледна точка, но е голямо предизвикателство. Виена е голям град, но също така усеща влиянието на пакта за растеж. Предизвикателствата пред градовете например защита на климата, социалните въпроси, равнопоставеност, интеграция. Та градовете вече не могат да изпо, изпълняват тези а, задачи, като си има предвид и целите на програмата 2020. Материалната способност за действие на градовете трябва да бъде запазена не само а, от политическа гледна точка, но и от материална гледна точка. Искаме и тези въпроси да бъдат включени в доклад, във вашия доклад. Благодаря. Thank you. Благодаря. Давам думата на госпожа Дамато. Бонжорно. Добър ден. Тъй като тази тема е част от съобщението на комисията, а и самия доклад, че говори за ролята на градовете като движеща сила за економическа и социална промяна. Аз също искам да говоря за повторното възраждане на градовете. Да не говорим какво голямо увеличение на градското население се очаква до 2050 година. Би следвало да видим какви възможности има за повторно възраждане на историческите центрове на градовете, освен това какво можем да направим по отношение на е, социалните жилища. За съжаление, е, в момента е, тези социални жилища се превръщат в гета и хората живеят там много бедно. Благодаря. Господин Люер, искате ли да кажете нещо? Не. Продължаваме нататък с тези, които са се записали за изказване. Господин Чико, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Беше интересно да чуем позицията на госпожа Вестфал. Много се очудих, на това какви отговори се опитва тя да намери на различните проблеми. Две трети от европейското население живее в градове, казва се. Банален факт. Естествено, логично е градовете да играят стратегическа, централна, координираща роля – и трябва да могат сами да планират своето бъдеще, да могат да се справят сами с промените, с предизвикателствата, демографските промени, всички нови и стари предизвикателства. Градовете са изправени пред подобни трудности, защото основното население живее в тях. Сега ставаме свидетели на един нов етап от развитието на градовете. Няма достатъчно заетост, економиките се свиват и самите градове не успяват да гарантират достатъчно работни места за населението. Не са способни освен това да гарантират и необходимото ниво на услуги които се очакват от един град. Има големи разминавания в доходите на хората, има нови типове бедност, нови типове безработица. Всичко това, събрано на едно, означава, че ние трябва да действаме и да намерим конкретни решения. Естествено, едва ли това ще стане бързо, трябва да се опитаме да намерим цялостни решения на проблемите всеобхватни решения. Градовете не могат да останат изолирани е, в сравнение с е, другите измерения на регионалната и националната политика. Аз съм от един остров, Сърдиния, и там сме поели по пътя на изолацията, е, когато става дума за развитие на територията. Какво трябва да направим, съответно, за да активираме новите начини за напредък, чрез интернет, например? Тук би следвало да определим конкретни цели и както съм казал на няколко пъти в нашата комисия, добре е да има конкретни срокове, в които да може да видим какви резултати има от предприятите действия. Трябва да направим планове, културни, социални, економически по своя характер. Естествено, че две трети от населението живее в градовете, но не трябва да мислим само за населението по този начин. Трябва да открием допълнителните измерения. Благодаря следващия оратор, господин Етерич. Благодаря. Както винаги проявявам интерес Градовете са двигател на растежа и виждам, че искате да дадете тласък на растежа с конкретни планове. Искам да разбера обаче как ще стане това. Това би означавало развитие на идеята за регионите, области, които са свързани, по-голяма сближеност, сближаване и по отношение на данъчното облагане, например, мога да кажа района, от който аз идвам, е, така наречения голям Бирмингам. А ако искате да се постигне всичко това обаче, чрез конкретни планове, мисля, че ще имаме трудности. Няма ли да се отпускат пари на дънакоплаците и за онези, които не са готови да подкрепят всяка една директива на Брюксел? Какво ще стане, ако по силата на народната воля след някакви избори градската управа се промени? Ще се загуби ли финансирането? Кой ще спечели в крайна сметка? Вашата директива или местната демокрация? Благодаря, господин Ван Нистелрой, и вие искате да кажете нещо. Благодаря за положените усилия. Доклада се появява в един политически важен момент. Това е доклад по собствена инициатива. И знаете какво се казва смисъла на едно действие се вижда в конкретните резултати. Сега има нова генерална дирекция, има 7 заместник председатели на комисията, има нова координация, значи трябва да се поеме по нов път. Естествено, Взети се конкретни решения. Ние би следвало да сме малко по-категорични. Да говорим за промени. Има нови инструменти, има нова комисия на Юнкер. Чухме, че има много полезен опит по отношение на програмата Джесика. По силата на тази програма ние отклонихме средства към градовете. Сега обаче съществува така наречения цялостен подход. И къде отиват градовете в него? Къде изчезнаха те в рамките на държавите? Знаете какви са предложенията. Те се появиха преди няколко седмици. Има около 1200 предложения, свързани с плана на Юнкер. Градовете просто се сляха с държавите. Така че трябва да правим критично отношение. Какво стана с управлението на много нива? Какво стана с е, установените практики? Какво ще се прави от тук нататък? Да допуснем, че ще гласуваме по този доклад е, идната пролет. В него трябва да има конкретен преглед на онова какво е обещано, какво е постигнато, къде трябва да има промени – това е шанс за промяна за градовете и аз съм съгласен, че това е една от най-важните теми. И трябва да продължим да работим по нея. Благодаря. Благодаря. Господин Брило, правилно ли произнасям името ви? Madame la Présidente, je vais avoir un discours euh, un peu dissident euh, de ce que je... Благодаря, госпожо председател. Euh, Бих искал да се изкажа по по-различен начин от предишните оратори. Европейския съюз се грижи за много неща, дори за такива, които не са негова работа. Въпросът за териториалната цялост е област, който е в, от, който е в компетентността на държавите членки. Искам обаче да напомня едно. В Европейския съюз има и трябва да има градска политика. И как ще бъде постигната тя, когато има толкова много разлики между отделните градове и държавите членки? Говорим за градска програма на Европейския съюз, но дори не успяваме да въведем такава градска политика в рамките на ЕС. Във Франция, например, има региони около големите градове, които са в по-лошо положение, а държавата не е планирала нищо, за да прекрати този феномен. Мисля, че става дума за една анархична децентрализация. По този начин общините около големите градове имат големи затруднения и те едва ли ще успеят да подобрят економическото си положението. Аз съм кмет на община с 28 000 жители и мога да ви кажа, че е, такива програми изобщо не могат да бъдат е, използвани, защото са разработени от хора, които изобщо не са запознати с е, тематиката. Окръзите, общините, е, чух това, което каза госпожа Вестфал, вие говорите за координиран принцип за градовето. Съжалявам, но мисля, че това, от което имаме нужда или това, което имаме, е един такъв е, принудителен принцип за градовете. Искаме да интегрираме градовете във всички области на политиката. Но Европейският съюз не може да ни казва как да действаме на местно ниво, в градовете, в общините има демократично избрани народни представители, които са получили мандат от населението. И тези политици трябва да прилагат политиката. Госпожа Вестфал каза също, че новите правни разпоредби трябва да бъдат проверени. Европейския съюз обаче не може да се намесва в суверенитета на отделните общини. Ние отхвърляме такъв принцип и не, не позволяваме политиците от Европейския съюз да ни диктуват какво да правим. Това бяха забележките от моя страна. Благодаря. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Малетич. Thank you very much. Благодаря изцяло подкрепям нуждата от създаване на специална урбанистична политика. Мисля, че последния път по време на заседанието на нашата комисия беше поставен важен проблем, когато обсъждахме нивото на подготовка на държавите членки относно кохезионната политика за 2014-2020. Беше подчертено, че в оперативните програми съществуват стратегически документи, където не се говори особено много за градската политика. Това е един недостатък в правната регламентация. Полша беше един положителен пример. В този момент ние получаваме стратегически документ като този. Имаме крайен срок 2016. Ще бъде добре да помолим държавите членки да представят своите стратегически документи и наистина да разработим подкрепа за а, градската политика. До 2015 мож... би било добре да, да бъд... времето да бъде посветено на подготовка на допълнителна градска политика, основана на партньорските принципи. Напълно съм съгласна, че партньорският принцип трябва да бъде прилаган, за да се постигне по-добро качество на документа. Има известно време за да променим това, да се представят такива стратегически документи. Целта определено не е да се дефинира политика на държавите членки и на техните градове, а да се помогне на градовете. Идеята не е да се диктува, а да се помогне на градовете да създадат по-добри условия на живот. Това е нещо, което наистина трябва да подкрепяме и подпомагаме. Благодаря. Благодаря. Господин Руес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да представя моята гледна точка по темата. Градската политика е много важна. Защитавам и необходимостта от обсъждане на градските теми. Както обаче беше казан вече от някои колеги, това не трябва да става на за сметка на регионите извън градовете. Знаем, че градската политика наистина трябва да бъде наш проблем, защото все повече хора живеят в градовете. Искам обаче да напомня, че този феномен често се е появявал за сметка на обезлюдяване на селските райони. Големите градове е, населението се струпва, а селските региони се обезлюдяват. Мисля, че основната цел на регионалната политика трябва да бъде да се намери някаква симетрия между тези региони. Трябва да внимаваме. Ако не обръщаме внимание ще имаме големи проблеми. Има и специфични демографски проблеми в градовете, проблеми с историческите центрове, с гетата, които се образуват и така нататък. Трябва да внимаваме, когато хората отново се връщат в историческите центрове, Това не трябва да става за сметка на обезлюдяване на околните райони. Това е въпрос, който според мен е важен и проблемите стават все по-сериозни в нашите региони, най-вече в градовете, където се преместват все повече хора. Благодаря. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Бих искала да направя няколко коментара. И също така искам да се извиня на колегата Вествал, защото не дойдох на време да чуя това, което тя има да каже. Всичко това се дължи на проблеми с трафика. Първият ми коментар е свързан с това, което прочетох в документа за кохезионна политика. По време на кризата видяхме, че селските региони са по-устойчиви в сравнение с градските региони и по по-добър начин успяват да отстоят на кризата. Това оправдава нашето желание да се наблегне на градската политика, защото възстановяването на градовете зависи от това ние да фокусираме своите усилия там. Второ, и това е нещо, което и други колеги споделиха. Има много различни ситуации, има големи градове, в които ситуацията с покрините е много сложна. Там има и много големи крайградски региони. И в този случай градските политики трябва да вземат предвид и покрайнините на а, града, защото там са най-тежките последици от кризата и там има най-много проблеми. Както каза господин Брило, ако никой не смята, че те имат нужди, няма как а, а, да бъдат задължени да им помагат и да решат проблемите им по други начини. Но, а, искам да говоря за, голям, за, за мащабната инвестиционна политика в градските региони, която се планира от Европейския съюз. Има градски а, области, които са важни от гледна точка на селските региони, които се намират край тях. И това е също нещо, което ние трябва да отчетем. Когато има земеделски земи близо до градове, те могат да се развиват и биха могли а, да бъдат част от едно по-общо развитие на крайградските региони. Така че наистина трябва да вземем предвид всички различни видове градски региони, които имаме и по какъв начин те а, се повлияват от различни политики. Например, политиките в областта на селското стопанство биха могли сериозно да помогнат. Също така ще е полезно да имаме такива политики и при сложни за управление а, покрайнини на градовете и не трябва да забравяме, че именно там се концентрира кризата. Въпреки това, в много градове добрите отношения с заобикалящите ги селски региони могат да доведат до ползи. Мисля, че това е нещо, което е очевидно за всички. Не можем да разглеждаме или да предвиждаме градове, отделени от територията, която се намира около тях – трябва да направим политика за градската среда, която обаче е свързана с всички останали политики. Това е последното нещо, което искам да кажа. А става въпрос за кохезионния доклад. Както каза докладчика в Сянка, видяхме, че във всички нови държави членки е, развитието се концентрира най-много в столицата, докато другите градски области все още не могат да извлекат полза от инвестициите, свързани с европейските фондове. Така че трябва да сме много внимателни и не трябва да ограничаваме своите своите усилия само върху големите градове, трябва да се фокусираме върху малките и средни по размер градове, защото те имат много потенциал. Те също често трябва да се справят с проблеми. Например, ако, ако се премести производство, което е било развивано в този регион, те трябва да намерят нещо, с което да го заместят. Трябва да се фокусира именно на тези страни, защото иначе всичко се премества в големите градове и а, малките и средни населени места се обезлюдават. Говоря за малките страни, особено в които а, столицата е концентрация на тези големи градове и точно това трябва да имаме предвид. Господин Полчек, вие искахте думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Да бъда честен. Съгласен съм с това, което казаха колегите по-рано. Имаме и въздействието на миграцията. Всички ние чухме прогнозите. Това може да е фатално за селските региони. Това, за което трябва да помислим, е следното. Когато тези значителни миграционни потоци наистина се осъществят, това може да доведе до много сериозен социален проблем за обезлюдените райони. Така че искам да помоля докладчицата да се фокусира върху последствията от миграционните потоци и съответните изменения в населението. Има около 6500 общини. Този в Чехия при нас това не е особен проблем. Поне до момента статистическите данни не показват, че ще имаме сериозни проблеми, но в следващото десетилетие това може да се промени и идеята, че 2 милиона от нашите граждани могат да преминат да живеят от селските региони в градските региони, това би представлявало катастрофа за нашата страна и за нашето земеделие. Така че трябва да се подготвим за подобни промени. Не искам да поставям под въпрос колко е важна ролята на градовете, но това върху което трябва да, се, да, да имаме предвид е иммиграцията. Благодаря, казва председателка госпожа Ларта. Благодаря много. Аз представлявам северно-западната част от Англия. Там имаме големи градове като Манчестър, но Имаме и големи селски региони, като Ланкашир и също така имаме и крайбрежен регион. А, когато говорим за градски, има предвид големи градове, но и малки градове. И това включва и така наречените пазарни градчета. Струва ми се, че работата на един депутат е да гарантира, че всички населени места, независимо дали са с малко население, дали са големи или малки, са бенефициенти от европейската политика и могат да извлекат полза от европейските инвестиции. Нашата работа е местните водачи, местното правителство, въобще всички да работят по този пакет, за да може нашите избиратели да извлекат полза от тези невероятни възможности. Това се е случило преди. Манчестър и Ливърпул в момента претърпя, претърпяват извинявайте, вторичен разцвет заради парите от Фонда за регионално развитие. А Къмбрия също може да се похвали с добри резултати. Аз бях там в петък, посетих бизнес лидерите и с помощта на това финансиране една такава периферна област се отваря към света и това води до огромно чувство на гордост. Нашите избиратели, тези, които аз представлявам, било то в големи, било то в малки градове, искат наистина тези пари да се използват е, както трябва и ние избраните от тях трябва да гарантираме, че инвестициите отиват на правилното място. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам само накратко да се изкажа, защото като че ли дискусията малко се разводни. Иск... Имаме доклад и искаме да се напише доклад за градската политика. Това е добре защото сме поставили пръст в раната. И какво, каква, какво значение има разликата в имената Регио, Урбан? Няма значение как ще се наричат тези генерални дирекции. Това не означава обаче, че и в други области не трябва да се правят а, съществени неща. Мисля, че трябва да се напише доклад за сътрудничеството между селските и градските региони. И ако това е така, нека да го направим. Но сега имаме доклад за градската политика. Да се говори именно за градската политика. Ние очакваме от градовете да дават съществен принос за опазване на климата, за развитието на проучвания, на технологии – за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Всичко това са неща, които витаят във въздуха, но тук ни липсват отговор от страна на комисията, какво разбира тя под въпроса за градовете. Мисля, че докладът е необходим, за да се засегнат теми, да се започне дискусия по въпроси, от които ще се нуждаем спешно през следващите 4 години. За това бих подкрепила докладчика в тази връзка да продължи напред по избрания път. Със сигурност ще имаме доклад за демографската политика, защото това също е важен проблем. Въпросът за обезлюдяване на региони в Европейския съюз е много интересна тема и също така много важна за развитието както на градските, така и на селските райони. Мисля обаче, че в доклада на госпожа Вестфал трябва наистина да се концентрираме върху градската политика. Господин Хекман. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Политиката за градовете, според мен, Проблемът се състои в това наистина да говорим за това, за което трябва. Да, наистина сме съгласни, че такава политика трябва да съществува. Трябва да има централна политика и, и тя трябва да се простира и във всички други области, посочени от комисията. Дефиниция която се посочва вече от години от господин Олбрих, също е важна. крадовете не са острови, те не могат да функционират изолирано. Когато говорим за градска политика, за политика в полза на растежа, тогава трябва да подчертаем, и много пъти сме говорили по този въпрос – че това развитие трябва да е съвместимо с извънградското развитие. Местните администрации трябва да си сътрудничат помежду си. Става дума и за това, че жителите на градовете трябва да комуникират и с околностите, с околните региони. Става дума за живот, за работа. Днес не може да има упростена дефиниция за това какво е град, това какво е градски регион. Ключово за това е функционалността. И ако се подходи прагматично, трябва да говорим за създаване на условия, Условия за това на местно ниво да може да има правилно сътрудничество и да можем да имаме полза от всичко това. Господин Олбрект, вие поискахте думата. Благодаря. С оглед на казаното от колегите и госпожа Вестфал, просто трябва да поясня нещо. Регионалната политика не е политика на регионите, а политика за регионите. Градската политика не е политика на градовете. Никой не иска да засяга градовете. Не сте ме разбрали. Никой на европейско ниво не иска да засяга градовете. Това е политика за градовете. За подкрепа за градовете. Ние полагаме всички усилия да мотивираме държавите членки, правителствата да дадат по-голямо право за взимане на решения на градовете. По-голяма независимост. И ето защо Европейския съюз трябва да даде повече пространство за маневриране на градовете. Това е европейската политика. Не става дума за намеса на ниво държава. Тук се засяга субсидиарността. Благодаря. Някой друг от членовете иска ли да се изкаже? Няма желаещи. Благодаря на всички. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Господин Владислав Пискор ще ни представи позицията на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми членове на Комисията по регионално развитие. Слушахме внимателно вашите коментари. В момента се опитваме да привършим процеса на обществени консултации, който започна с нашето съобщение през юли. Консултациите продължиха до края на септември. Повече от 220 коментара получихме, повече от половината държави членки дадоха своята позиция по темата. Много различни институции и асоциации също изказаха мнение. Имаме позицията и на Комитета на регионите, Економически и социалния комитет подготвя в момента своето становище. Ще изчакаме с нетърпение и вашия доклад. Анализа на всички тези становища не е приключил. Вече виждаме обаче, че предстои работа, за да може да изпълним очакванията. Какво имам предвид? Много от вас казаха, че европейските политики оказват противоречиво въздействие върху градовете. Говорихте за това как по-добре да се отчитат нуждите на градовете, когато се създават европейски политики. И ето го ключовия въпрос тук. Разполагаме ли с необходимия инструментариум, когато вземаме стратегически решения? Знам, че Комитета на регионите работи много по този въпрос. Бихме искали да получим малко повече информация за това как може по-добре да се анализира въздействието на градската политика. Публичните консултации ясно показват, че трябва да има по-голяма кохерентност в действията, в подходите спрямо градовете. И днес е, чухме нещо подобно. Господин Олбрихт го каза, както и други оратори. Ще обърнем внимание на тази ваша позиция. В комисията има междуведомствена група, посветена на градското развитие. И това не е орган, който ще се занимава само с обмен на информация. Ще получим възможност да обсъдим проблема в дълбочина, за да избегнем това противоречиво въздействие, за което се говори. Искам да ви кажа, че промяната в ГД Регио не е само козметична. Това е една много сериозна промяна и комисията е готова да направи всичко, което се очаква от нея. Искам да ви уверя, че ще си напишем домашното и ще ви информираме за напредъка по работата. И в заключение искам да наблегна на това, че внимателно ще анализираме вашия доклад, когато той се появи и ще ви даваме информация регулярно. Благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателката. Ще следим вашата работа отблизо. Част от нашата задача ще бъде да изготвим един добър доклад по собствена инициатива. Надявам се, че днешния дебат размяната на мнения ще подготви добре самия докладчик и докладчиците в сянка. Очакваме доскоро. да се надяваме, че в началото на следващата година ще сме готови с него, госпожа Вестфал. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дългата дискусия, за важните бележки. Знаем, че темата за градовете е много важна, но искам да кажа нещо много ясно. Съжалявам, че не всички колеги не дойдоха в началото. За мен обаче е изключително важно никога, в никакъв случай, да не се прави разлика между градове и селски райони. Градът зависи от селските райони, както и обратното. Това е взаимодействие, това не са противници. Всички политически противници в рамките на ЕС се, описват, се опитват, ако могат да си изжат така, да ги настроят един срещу друг. А ние не трябва да допускаме това. Градът, независимо колко е голям, не става дума само за големи градове, става за дума и за малки и средно големи градове. Градовете са и двигателите на околните региони. Селските райони също печелят от градовете, както и обратното. Затова искам да кажа много ясно. Става дума за това. Градове, дори само с 3000 жители, регионите сами решават дали а, това е град или не. Не го решаваме ние. Градовете в бъдеще трябва да имат възможност да вземат изобщо някакви мерки, някакви, е, да имат достъп до някакви средства за подкрепа. Така както го имахме в последните структурни фондове. Държавите членки са били тези, които винаги са казвали, че не го искат. Но ние, като Европейски парламент, ние искаме градовете да разполагат с този инструмент. Дали те ще го използват или не, ще решават сами, но възможността трябва да съществува. За това и съществува този доклад. И дискусията показа, че той е много, много важен. Начина по който този доклад ще бъде обсъден, ще, ще е, създаде рамката за следващия период. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Много благодаря. Това беше един добър финал на нашия дебат. Бих искала да ви пожелая приятна работа. Втората ни основна точка тази сутрин отново представлява размяна на мнения по един доклад по собствена инициатива. Всяка година комисията публикува доклад относно кохезионната политика. Настоящия доклад разглежда предишния период от 2007 до 2013 година. В доклада се казва, че кохезионната политика страда от намаляване на бюджета с оглед на започналата економическа криза. Освен това, така е, се стига и до големи разминавания в нивото на развитие на градовете. Доклада разглежда и следващия програмен период 2014-2020 година. Говори се за подкрепа за прехвърляне на ударението от големи проекти към някои по-малки проекти, към малки и средни предприятия. Днес нашия докладчик, господин Дойч, ще даде е, своето виждане относно доклада на комисията, а доклада на господин Дойч ще бъде представен на нашето заседание през февруари и вероятно ще бъде гласуван в комисията през май. Тук има представители на комисията от Генерална дирекция Регио и Генерална дирекция Заетос, Ангел Катерина Рубиянес и е, госпожа Колева от Генерална дирекция Заетос. Ще дам думата на господин Дойч, той е докладчик. Заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Европейската комисия публикува своя доклад за кохезионната политика. Това е един изключително важен документ, кръгален камък в кохезионната политика. Доклада за петия период беше публикуван през ноември. Комисията освен това определи своите цели за периода от 2015 година нататък. От януари 2014 година кохезионната политика на Съюза придоби нова форма. Сега разполагаме с шестия доклад. Това е изключително важен документ този шести доклад, според мен, е една отлична възможност да се даде нов тласък на тази политика, да бъде обновена тя. Член 175 от договора за Европейския съюз казва, че на всеки 3 години комисията трябва да докладва пред парламента, съвета, ЕИСК и комитета на регионите – по въпроса на социалното, економическото и регионалното сближаване и напредъка, който е постигнат в това отношение. Сега започваме един процес на размяна на мнения по шестия доклад, посветен на кохезията. И естествено ще видим каква ще бъде позицията на парламента по този доклад. В него се обсъждат отрицателното въздействие на економическата криза, прави се анализ на кохезионната политика е, с оглед на целите очертани в стратегията Европа до 2020 година. Кохезионната политика е незаменима. Тя имаше значителен принос за отслабване на последиците от економическата криза. В доклада се говори за финансирането на инвестиции. Самата кохезионна политика е изключително важен източник на инвестиции, защото поради кризата държавите членки трябваше да орязват а, своя бюджет. Без кохезионната политика кризата щеше да бъде много по-видима в държавите членки. Въпреки всичко обаче, кризата доведе до там, че процеса на сближаване се забави, безработицата се увеличава в почти всички райони, особено това е валидно за най-бедните региони. Много е важно да се постигнат целите на стратегията ЕС до 2020 година. За да допълнят допринесем за постигането на тези цели, трябва да е, проучим е, какво се случва. Бих искал да направя е, две основни твърдения, уважаеми колеги. И те ще послужат за основа на моя доклад от тук нататък. На първо място, налага се да решим проблемите свързани с ликвидността това е изключително важно, ако искаме да дадем нов тласък на растежа. За периода 2007 до 2013 година имаме 23,4 милиарда неизплатени задължения и по този начин се подкопава доверието в кохезионната политика. Тя е незаменима и както вече казах, се доказа при намаляването на, последиците от економическата криза. Е, тя е изключително важна, за да се постигнат целите на стратегията ЕС 2020. Е, неразплатените задължения са много сериозен проблем, защото е, по този начин се забавя изпълнението на програмите и се създават проблеми за крайните бенефициенти. Забавя се изпълнението на програмите и за настоящия период поради неразплатените е, задължения и въобще доверието в коизонната политика се губи. Фискалната дисциплина не означава само е, регулярност и съобразяване с правилата. Тя означава и да си плащаме сметките когато трябва, в съответните срокове. На следващо място, втория ми основен коментар, това е, е регионалното измерение. Е, говорим за социално, за економическо, регионално сближаване между регионите, сближаване между най-развитите и най-слабо развитите региони. През последните години тази политика беше обвързана с цялостните стратегии на Европейския съюз. Кохезионната политика понякога се разглежда като инструмент за изпълнение на стратегията ЕС до 2020 година. В доклада се казва, че трябва да се върнем назад към първоначалната цел на кохезионната политика. И аз искам да подчертая тази първоначална изконна роля на кохезионната политика. А именно да се намалят разликите между регионите, между нивата на тяхното развитие. Добре е да се наблегне на това какъв може да е нашия принос – за изпълнението на стратегията ЕС до 2020 година. Естествено, знаете, че се говори за а, интелигентен, приобщаващ растеж. Още една важна тема, която бих искал да засегна бъдещето на кохезионната политика. Важно е да се обсъди това бъдеще и доколко то е свързано и как то е свързано с плана на господин Юнкер. Ще има стратегически фонд за инвестиции, в който ще има 315 милиарда евро. Кохезионната политика общо взето изпълнява същите цели, както и този план. Имаме 325 милиарда бюджет за кохезионната политика за периода 2014-2020 година. Така че трябва да се пояснят връзките между двете програми. Виждаме, че някои програми се одобряват, но със сериозно забавене. Изпълнението на програмите трябва да стане основен приоритет на временното изпълнение на програмите. 2019 година ще бъде изключително важна, тъй като тогава ще има нов парламент и нова комисия и на тях ще се падне задачата да приключат работата по стратегията ЕС до 2020 година този нов парламент и тази нова комисия ще трябва освен това да обсъдят новата многогодишна финансова рамка. Трябва да обсъдят освен това кохезионната политика и след 2020 година. Това са само примери за тези важни задачи, които предстоят пред бъдещия парламент и е, комисия. Бих искал да преканя колегите да започнат да мислят по бъдещата стратегия за кохезионната политика още от сега. Говоря за стратегията след 2020 година. Трябва да заложим на просперитета на отделния гражданин, който от своя страна ще доведе до просперитет за цялата общност. Шестия доклад за кохезията е изключително подробен. Той обсъжда и други теми, като например подобряването на постигнатите резултати, Говори се за това, че кохезионната политика трябва да има конкретни цели и съответно да се следи за постигането на конкретни резултати. Много е важно Европейския парламент да разбере по какъв начин са свързани европейските структурните инвестиционните фондове и по какъв начин те пък от своя страна са свързани с разпоредбите за отговорно управление – много е важно да има пълна прозрачност е, тогава, когато е на лице риск от временно спиране на финансирането. Политиците не трябва да забравят, че Европейския парламент очаква да има и своевременен обмен на информация във всички области. Заетостта е изключително важна тя е и много важна част от моя доклад. Тук има връзка с развитието на младеща, с економическия растеж. Кохезионната политика трябва да разполага с необходимия инструментариум, за да подобри заетостта и за да гарантира економически растеж. Уважаеми колеги, убеден съм, че трябва да придадем нов тласък на кохезионната политика за новия програмен период 2014 до 2020 година. Това е единствения начин да се използва максимално добре възможността, която дава кохезионната политика. Всички фондове трябва да се използват по силата на, на принципа на съфинансирането, естествено и да се надяваме, че ще се стигне до конкретни резултати. Проявявам голям интерес към становището на колегите относно този шести доклад за кохезията. Сега започваме разговорите по доклада и в следващите няколко месеца ще работим, за да го завършим. Благодаря, благодаря за тази презентация и сега ще дам думата на докладчиците в сянка госпожа Бресо. Те, Президенте, благодаря, госпожо председател. Бих искала да започна с един първоначален коментар, след като изслушах всичко, което имаха да кажат колегите. До настъпването на кризата, кохезионната политика ни позволяваше да се справим с разликите в Европа по отношение на растеж, заетост и приходи. Всички тези неща бяха важни. След 2008 година обаче нещата се промениха значително. Разликите между регионите се е, получават, въпреки че нямаме данни за целия период и поради тази причина целта поставена за 2020 година се отдалечава, ако трябва да разгледаме как се развиват нещата възоснова на определени параметри. От гледна точка на направените преди наблюдения, кризата като цяло засяга осново основно градските области и селските региони са по-устойчиви на кризата и от тази гледна точка на кохезионна политика е разумно да се фокусира повече върху градските области, за да могат те да се възстановят. Второто нещо, за което искам да кажа, е, че виждаме сериозно подобрение във връзка с развитие на училищната система и посещаване на училище. Но нашия капацитет да се фокусираме върху нововведения се фокусира в няколко само на брой области, в които сме силни, а това е проблем от гледна точка на нововъведенията. Не можем да разширим нещата така, че да обхванем и по-странични области. Това е проблем, който ще трябва да бъде отразен в новата кохезионна политика. Няма много коментари, които могат да бъдат направени, но а нашия колега вече ни напомни, че кризата в повечето държави членки Е, е довела до това държавите да намалят инвестициите, което на практика означава, че в много региони инвестициите в политиката по кохезия всъщност са били, ако не единствените, то основните инвестиции, които са били на разположение. Това противоречи на идеята, че кохезионната политика е допълваща, а не трябва да замества държавните инвестиции. Наистина, тя не трябва да се използва по този начин и държавите членки да не влагат свои собствени средства. Това е въпрос, по който трябва да помислим и поговорим с новия комисар. Третото е, че Кохезионната политика в течение на годините се промени. В началото тя разглеждаше и се занимаваше само с по-малко развитите региони, а сега насърчава развитие навсякъде, защото има някои региони, които са по-развити, но които същевременно имат проблем с това да се справят с новата ситуация. Парламента е извършил много работа, за да гарантира, че регионалната политика обхваща всички области. Що се отнася до бъдещето, смятам, че трябва да имаме предвид необходимостта от реално изпълнение на принципа на управление на много нива. Това не се отнася само за регионите, но както каза госпожа Вестфал и а, други колеги, това означава да ангажираме повече самите градове. Можем да ги ангажираме при планиране на новата кохезионна политика, а не само при използване на нейните ресурси. Трябва да бъдем внимателни обаче, защото съществува риск за повторна централизация в определени страни, там, например, има по-малко ресурси, които могат да се изразходват и поради тази причина те решават да ги изразходват на централно ниво, а не на регионално ниво. И в този случай се получава риска, свързан с кръстосаното изпълнение. Кръстосаното спазване, извинявайте. Това може да бъде проблем тогава когато регионите трябва да направят оценка на економическото кръстосано спазване през следващите години, струва ми се. Предизвикателството ще бъде този по-голям капацитет, с който ще трябва да оценим как се изразходват средствата и какво е въздействието от тяхното изразходване. Искаме да увеличим капацитета за създаване на нововъведения в всички региони. И а, тук ще подхвана нещо, което беше споменато от колегата, с което съм съгласна. Трябва да направим връзка между кохезионната политика и плана на господин Юнкер. Защото в плана на господин Юнкер се говори за подобряване свързаността на Европа. Това засяга транспорта, интелигентни системи, а, интернет, свързано с помощта на широколентов интернет и така нататък. И ако тези инвестиции правилно се комбинират с политиката в областта на кохезията. Това ще доведе до намаляване на разликите между различните части на Европа. Голяма част от разликите се дължат не само на това къде се намира определено място, но по какъв начин то е свързано с по-развитите градски региони. Поради тази причина трябва да предложим пълна последователност между инвестиционната политика, и кохезионната политика. Благодаря, казва председателката госпожа Томашеч. Благодаря. Шестия доклад за кохезионната политика предоставя обща картина за добавената стойност на европейската политика в областта на кохезията, економическия растеж, прогрес в държавите членки. Дълго продължилата криза възпря много региони от това да постигнат целите, заложени в стратегията Европа 2020, например по отношение на нивото на заетост. Европейските структурни фондове са ключов инструмент за постигане на целите на стратегията Европа 2020 и за да можем да използваме по-добре средствата, ни трябват механизми за управление и координация на национални и регионални нива, които гарантират кохерентност между различните програми. Радвам се, че е създадена нова група в Генерална дирекция Реджио, която позволява на държавите членки да използват средства от предишния програмен период до края на 2015 година и също така се надявам, че това ще помогне да се избегнат закъснения при стартирането на програми в новия програмен период. Когато става въпрос за използване на европейски средства, ние изоставаме много сериозно от другите колеги. Повечето държави членки са използвали поне процента, ако не и повече през средства от програмите. Ние от Хрватска обаче оставаме много назад с 21%. Вярвам, че всичко това трябва да се основава на една много добра стратегия, да се набелязват конкурентните предимства, вземат се интелигентни решения, за да може всеки режия, регион да се развие и да не се остават на изразходвани средства Милтенбург. Заповядайте. А, благодаря. Този шести доклад на комисията дава добър преглед върху последния период, но също така ни запознава и с предизвикателствата, които стоят пред нас. Наистина, преминахме един много критичен период с економическа и финансова рецесия. Имаше намаляние в нивата на публични инвестиции, също така имахме много голямо увеличение на младежката безработица и преди тази причина предизвикателствата пред нас са огромни. Много е добре това, че имаме преместване на фокуса от инвестиции и инфраструктура към онова, което по-скоро ще подпомогне работата на малките и средни предприятия, иновации – нови типове иновации, включително в областта на социалното приобщаване, заетостта и социалните политики. От друга страна, а, мисля, че ако наистина искаме да поставим цели, то трябва да ги определим по-точно. Трябва ни един по-интелигентен подход. И под интелигентен имам предвид е такъв, който е реалистичен, може да се измери и обвързан с време. Надявам се, че седмия доклад на комисията ще ни даде преглед с малко по- конкретни ресурси, защото политиката трябва да бъде ориентирана повече към ресурсите. Бих искал да подчертая само няколко неща. Ние вървим по правилния път. Разбира се, предстои ни да изчакаме и да видим а, какво е реалното доказателство, дали това, което правим е добро или не. Трябва да видим оперативни програми, които наистина стартират, защото за момента те са резултат само от партньорските споразумения, но по-конкретните стратегия е необходима в областта на интелигентната специализация и регионалните конкурентни предимства. И както казах, предстои да видим какъв ще е резултат от стратегията, от оперативните програми и съответно от проектите, които ще бъдат финансирани. Трябва да внимаваме, така че административната тежест да не е прекомерна. И разбира се, трябва да одобрим процеса. А, понякога се притеснявам, когато чуя неща, като в Нидерландия, че управляващия орган се притеснява по отношение на това, че има много контролни мерки, непрекъснато има одити и всъщност този орган няма достатъчно капацитет да подпомогне финансирането на малки и средни предприятия. И тук, както във всички останали неща в нашия живот, Въпросът е в правилния баланс. Французите казват, трябва да се намери точния баланс и наистина трябва да има такъв между контролните мерки и одита. Такива инструменти са ни необходими от една страна, но от друга страна трябва да имаме капацитет за управлението на проекти и също така трябва да имаме добри идеи, които ще насърчат растежа и които ще се превърнат в проекти и които ще бъдат финансирани от Европейския съюз, защото в крайна сметка това е целта да подобрим економическия растеж и просперитета на Европа. Мисля, че това е нещо, което много трябва да внимателно трябва да следим, трябва да бъдем внимателни по отношение на мониторинга. Също време, обаче не трябва да повтаряме дебата за това колко е важно градското измерение. Трябва да се опитаме да работим с колегите от Европейската комисия, така че те активно да включват градове и населени места, които да участват в изпълнението на политиките. Последна критична бележка от моя страна. Поставили сме си една чудесна цел 5% от Европейския фонд за регионално развитие да отиде към градовете. Това е минималната ставка, която ще помогне на градовете да получат интегрирани инвестиции в градските области. В предишните периоди имахме много по-висока цифра и виждаме, че някои национални, но и местни управления водят, от логиката, след като това е процента, който трябва да се използва, така като това е минималната ставка, тогава с тази ставка могат да се намалят публичните инвестиции. Според мен никога не трябва да има такава една минимална ставка, защото това води до урязване на бюджетите. Местните самоуправления казват, щом това е достатъчно, иначе няма нужда от повече пари, не е необходимо повече да се влага. И ми се струва, че стратегиите трябва да бъдат отправната точка и трябва да знаем, наистина да осъзнаваме, че накрая след няколко години финансирането за развитие на градската среда трябва да, дойде от парите, които са необходими. Отново се повтарям, нещата опират до растеж, до просперитет и много от тези дейности всъщност са свързани с градовете. Благодаря. Благодаря ви много и давам думата на следващия докладчик в сянка. Господин Абаунс, ако правилно произнесох вашето име, заповядайте. Няколко кратки бележки. Ефектът на кризата е достатъчно лош и без кохезионната политика. Тази политика е една от европейските политици, която постигна най-малко успех. Социалната и економическа пропаст е много по-голяма, отколкото преди. Затова не трябва просто да си заравяме главата в пясъка. Много градове, много области управляваха много лошо тази политика. Разбира се, тя трябва да бъде за всички. Когато нейните цели бъдат централизирани, или ако програми се централизират, тогава понякога се забравя, регионалната, се забравя регионалното измерение. Общините трябва да бъдат вземани предвид много повече. Радвам се, че започнахме този дебат. Трябва да се въведе нова, нов законодателен елемент. Докладът не очита в достатъчна степен трансграничното сътрудничество. Това беше и една от особените е, стойности на тази политика. Като че ли в доклада тя е изчезнала до някъде. Трябва да се внимава, когато се изказва идеята, че планът на Юнкер трябва да се обвърже с кохезионната политика. Това не трябва да служи само е, като отказ от тази политика. Комитетът на регионите вече се изказа по този въпрос – Трябва да се решат и проблемите с ликвидността и възстановяването на средствата. Това е абсолютен приоритет. Тук имам нужда от план за действие и от конкретни мерки. Благодаря, колегата Рентке. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че в проведения дебат бяха засегнати много основни точки. Мисля, че в този доклад т.е. ние като парламент при този доклад трябва да вземем предвид защо трябва да се занимаваме повторно с този проблем. Трябва да се запитаме как този доклад може да ни бъде от полза в бъдеще. Сега в ситуация, когато е планът за инвестиции на Юнкер беше представен – трябва да използваме опита от прилагането на кохезионната политика в последните години. Както и предишните оратори казаха, регионалната политика е важна балансираща точка спрямо политиката на спестявания през последните години. Някои държави членки повече от 90% от инвестициите идват от, инвестицион... от европейски средства. В този начин става ясно колко голяма е инвестиционната дупка в някои държави членки. Мисля, че в доклада трябва да се заеме много сериозно с въпроса, че политиката на ЕС трябва да стане по-кохерентна в много области. От една страна да се предоставят средства, от друга страна регионите и общините да бъдат поощрявани да използват тези средства. Първо, въпроса за доброто управление. В доклада винаги се говори за борба с корупция и злоупотреба със средства. Докладът на Европейската сметна палата ни, отново ни зададе една дум, задача за домашно. От нашето становище става ясно, че Темата за квотата на грешките продължава да бъде централна тема. Трябва да продължи борбата с злоупотребата със средства от Кохизионния фонд. Въпросът за зелената економика, от, оценката в доклада е доста кратка, по наше мнение. Поставено, вниманието е насочено най-вече към възобновяеми енергии. Зелената енерг економика обаче означава нещо много повече. Трябва да говорим за биоразнообразие, опазване на околната среда, защото по този начин можем да възстановим нашата економика и да я запазим устойчива за следващите поколения. И трето за нас, важно за нас като партия на зелените, е въпросът, на, въпросът за партньорския принцип и неговото прилагане – ние постоянно получаваме доклади, че принципът на партньорство не се прилага така както трябва. Трябва да използваме този доклад като повод, като Комисия по регионално развитие и да покажем, че този въпрос е от централно основно значение за регионалната политика, за да може въпросът за сътрудничеството да се прилага и на практика. Благодаря. Не виждам в залата госпожа Динолфи. Няма я. Продължаваме с следващите изказвания. Господин Лопес, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мога да съглася изцяло с госпожа Бреслов. И за това не искам да повтарям нейното изказване. Този кохезионен доклад и съдържа голяма загриженост относно инвестициите. Инвестициите са спаднали с 20% между 2008-2013 в Испания, в Гърция, в Ирландия, дори до 60%. Това е много обезпокоително като се знае, че инвестиционната политика в много държави и членки все още е основна. Това има своите последици. Последица е авторитарната политика, която същевременно подкопава териториалната солидарност, напредъка и благосъстоянието на европейското население – което става най-вече в южните държави членки. По този начин Европа не може да преодолее кризата и отново ни заплашва рецесия. Този доклад поставя много обезпокоителни аспекти. Безработицата се увеличава, публичните инвестиции намаляват, Следователно, тази стратегия трябва да бъде доведена до край и се нуждаем от политика за растеж, която излиза извън кохезионните средства. Планът Юнкер е първата стъпка. Опетен съм, че синергийните ефекти между инвестиционния и кохезионния план ще допринесат за преодоляване на, тази, за, тази, за преодоляване на тази несигурност. искам да повторя нещо. Постоянно говорим за това в тази комисия. Това, което сме обещали, трябва да бъде и платено. В този доклад казваме, че процесът на кохерентност се спъва от 20 а, милиона възстановяеми средства. За новият програмен период Европа има нужда от промяна на ориентацията и не бива да чакаме, защото тези ситуации трябва да се овладяват докато е време. Трябва да вървим по пътя на кохезията и конвергенцията. Трябва да възстановим доверието на европейските граждани в европейските проекти. Благодаря, госпожо председател. Искам преди всичко да засегна въпроса за малките и средни предприятия. Мисля, че е важно да се използват възможностите от кохезионната политика и да бъдат актуализирани. Това беше казано и в шестия доклад. Знаете, че през следващите години, през следващите 7 години ще разполагаме с между 70 и 140 милиарда евро и това са средства, които трябва да отидат в посока малки и средни предприятия. Защо световната економика падна на колене, когато настана световната финансова криза. Защо Европа беше толкова засегната? Защото много от нейните малки и средни предприятия бяха засегнати. Те имат трудности с правилното управление на средствата. Те трябва да се насочат повече към глобалната среда, според мен, кохезионната политика трябва да се концентрира върху този аспект. Трябва да се осигурява и съответното обучение, съответната помощ в прилагането на кохезионната политика. Важно е за проектите да се предвиждат ресурси, но още по-важно е човек да бъде подготвен да използва тези ресурси. По този начин европейската цел ще бъде и постигната. Много често тази линия липсва, а тя всъщност е свързващото звено. Има също и неравенства, економически и социални. Според мен, трябва да бъдем много обезпокоени, тъй като програмите толкова много се забавиха във времето. По този начин кохезионната политика отслабва. Както се казва и в съобщението на комисията, е важно резултатите от настоящите мерки да бъдат оценени и да бъдат включени в стратегията. Имаме закъснение и не бива да забравяме, че заедно с парламента комисията има, законодател, е, има законодателни функции. Парламента трябва да бъде подробно информиран за текущи преговори. Всичко това е важно. Много малко оперативни програми са прияти до момента. Бюджетът за 2014 има средства, които не се изразходват. Сроковете още повече се забавят и това се отразява на финансирането. Мисля, че оперативните програми трябва да бъдат прияти. Да, това изисква голямо усилие, но трябва да стане още преди края на 2014. Трябва да се помисли и за младите хора. Напълно съм съгласен с колегите. Те критикуваха факта, че има много средства и политики, но резултатите най-вече в връзка с безработицата все още не са достатъчни. Това е една неприемлива ситуация. Мисля, че този аспект трябва да се премисли много сериозно и това трябва да стане в тази комисия. Благодаря и господин Етерич. Много интересен дебат. Спомних си за една история, която чух от Вацлав Клауц. Той е бил попитан защо толкова много е, в, е, хора в Чехословакия не харесват системата. Може би е, е В Европа в момента има много повече марксисти, отколкото в Чехословакия тогава. Имаме преразпределение от една страна към друга. Сега говорим как можем да контролираме повече. Това ми звучи много познато, или поне на много от нас. Не искаме да повтаряме грешките от миналото. И по политическа и от економическа гледна точка – като че ли се повтарят грешки от миналото? Ние всички сме съгласни, че начинът да се излезе от кризата и рецесията е растеж. Но защо трябва да се връщаме към регламенти и да спираме хората да се изразяват, да им даваме политическа и економическа свобода, което е начин за да постигане на растеж – Демокрацията в суверенните държави спира нивото на кохезията. То просто не може да стане, когато имате суверенни демокрации. Хората в различните региони имат различни приоритети. Ние всички сме различни и трябва да се гордеем с това. Ние трябва да се гордеем, че сме от определена държава и трябва да уважаваме това. Трябва да го приветстваме. Човешката индивидуалност ни определя. Това ни позволява да работим извън собствените и страни и трябва да се фокусираме да подкрепяме най-доброто и най-положителното и това, което е най-добре за всички. Не можем да приемаме законодателство срещу индивидуалността и желанието за демокрация. Thank you. Благодаря. Госпожа Малетич. Thank you very much, madam. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да кажа следното. Миналата седмица се появи годишния преглед на растежа на комисията и в него комисията подчертава, че наред с инвестициите, за да се даде тласък на економически растеж, трябва да има и структурни реформи и фискална консолидация. Мисля, че тази формула е изключително добра и за кохезионната политика, и за европейските фондове. Ето защо трябва да инвестираме нашите средства не само в стремеж към инвестиции, но и към и в фискална консолидация, защото в държавите членки има проблем на бизнес среда и защото има постоянен проблем с прилагането на кохезионната политика. Много бавно се изпълняват проектите, много трудности и пречки има на пазара, ефикасността е ниска. Ако сравним новия план на господин Юнкер и кохезионната политика, това са два изключително различни инструмента, защото в кохезионната политика имаме точно определена голяма сума. Повдигна се въпроса за неразплатените сметки. В европейския бюджет имаме 350 милиарда, които са отделени за кохезионната политика. И като се вземе и мултипликационния ефект на ниво държави членки, между другото някои анализатори казват, че ефекта на мултипликация е 9, та в крайна сметка имаме потенциал за инвестиране на над 3 е, трилиона евро. Е, ето защо е очудващо, че имаме 5 е, милиарда само от Е и Б и 8 милиарда по хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Останалата сума е в маржовете на бюджета. Остават 21 милиарда. Всъщност тези 350 милиарда се постигат като се използва ефекта на мултипликатора спрямо 21 милиарда евро. Тоест няма кой знае какъв финансов потенциал както е в кохезионната политика. Ето, това е разликата между двата плана. Приликата е, че и в плана на Юнкер, и в кохезионната политика смятаме, че за да има економическа полза, за да има тласък на растежа, трябва да има структурни реформи и проекти, които да се основават на е, стратегически е, инвестиции. И това каза и господин Юнкер. И трябва да се говори малко повече по тази тема, за да има по-ефикасна кохезионна политика. Благодаря. Благодаря, господин Олбрехт. Благодаря, господин председател госпожо председател. Искам да кажа на някои колеги, че сме живяли по времето на марксистска система, знаем как работи тя и има малка разлика, готови сме да я обясним, само че не сега. Докладите са много интересни документи, защото понякога те предлагат нова структура на политиката. Петия доклад представи нова структура на кохезионната политика. Докладите за напредъка просто засягат различните елементи на политиката, но този доклад е изключително интересен, защото част от него обобщава резултатите от политиката, друга част от него описва новата политика, която вече е осъществена. Тоест, това не е предложение за, за нова политика. То просто обяснява рамката за периода 2014-2020 е, и се поставя ударение на връзката с стратегията ЕСА до 2020 година. Това Тамаш го каза много ясно. 2007-2013 е, като период не е приключил, анализа по този период не е приключил ще има допълнителни заключения. Новия период обаче е много интересен, защото има проблем с неизплатените задължения. Появи се плана на Юнкер, връзката му с кохезионната политика е изключително интересна. Освен това има и нови елементи. Ако ми позволите, госпожо председател, само един коментар към холандския колега. В новия документ на комисията има грешка. Няма минимално ниво за градовете. Текста на регламента е напълно различен. В регламентите няма нито прагове, нито тавани на сумите за градовете. 5% са финансиране за пилотни проекти. Пилотни проекти, които се наричат интегрирано инвестиране. Тези 5% са минимума за интегрираното инвестиране, но не за градовете. За нещастие, някои държави членки тълкуват текста, както и вие го тълкувате. И казват, можем да дадем на градовете 5%. Това е, е недоразумение. Става дума за 5% за е, интегрирано градско действие. Така се нарича е, този аспект. И това трябва да се разбере. Е, с оглед на доклада на колегата, трябва да попитаме комисията какво ще каже за, за, за програмите, какво ще каже за партньорските договори. Какви резултати се опитвате да постигнете чрез този доклад? Благодаря. Благодаря, казва председателката, за вашите бележки. Сега господин Калве Шамбон. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря е, съвсем кратко. Искам да разгледам онова, което каза докладчика, а именно, че това е един първоначален подход към тази толкова интересна тема и аз искам да поздравя докладчика. Много научих от колегите за техническите аспекти, за придаването на количествена стойност, тези прословути 5%, връзката с плана Юнкер. Много неща научих наистина наистина и ще имаме възможност да ги обсъдим по-подробно от тук нататък. Просто искам да взема повод от казаното от господин Дойч. Той каза, че основната цел трябва да бъде ефикасността. Да бъдем ефикасни, когато прилагаме кохезионна политика в регионален план. Малко се очудих, защото е, някои от казаните думи е, ме разтревожиха. Май малко се отклоняваме. Поне два пъти чух думата децентрализация или рецентрализация. Това е меко казано неуместно. Ние сме избрани тук от името на гражданите. Ние представляваме гражданите, а не регионите. Всеки трябва да има право да решава как да използва средствата. Ние искаме обаче да видим Европа на гражданите, които пък от своя страна живеят в региони, които не се отличават толкова много един от друг. Господин Дойч говори за регионално измерение на, на тази кохезионна политика. Ако ще говорим за децентрализация, рецентрализация, трябва да кажа, че това няма нищо общо с просперитета на гражданите, а с разделянето на властта. И ако задълбаем в този разговор, няма да помогнем на гражданите по никакъв начин. Ще продължа да слушам колегите, ще продължа да се уча от тях, но нека да не задълбаваме в някакви е, изкуствени е, дебати. Благодаря. Председателката, да, ще продължим. Даже днес ще имаме информационна среща с е, представители на комисията. Те ще ни кажат е, малко повече за новата кохезионна политика, промените в нея спрямо предходни години. Сега ще дам думата на господин Вон. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчика за доклада и искам да му благодаря за това, че ни припомни каква е изконната цел на кохезионната политика, именно да се създаде равнопоставеност, като се повиши БВП на по-бедните региони. Защото в много от нашите по-бедни региони това не се случва. В Уелс, например, в моя регион, няма кой знае колко инфраструктурни проекти, проекти, няма кой знае колко схеми за обучение, няма кой знае колко стажове, а те са от полза за гражданите. Трябва да ви припомня, че така наречените нетни донори също извличат полза от така наречената кохезионна политика, тъй като се увеличава търговията, техните компании печелят търгове, когато се обявяват търгове в някои от най-бедните региони. Естествено, трябва да намерим средствата, за да изпълним целите на кохезионната политика в Съюза и ето тук идва проблема с неизплатените задължения. Комисията трябва да се притеснява, парламента трябва да се притеснява, но и държавите членки трябва да се притесняват, тъй като забавянето на проектите е изключително тревожно. Днес говорим за политика, но и за срокове за изпълнение на конкретни мерки. Ето защо мисля, че притеснителен факт е, че само около 10% от програмите са договорени. Това ще създаде много проблеми в държавите членки, когато става дума за това, кои проекти ще получат финансиране за бъдеще. Така че трябва да окажем натиск върху комисията и върху държавите членки и регионите да представят оперативни програми, да ги задвижат максимално бързо. И за в бъдеще би било добре да намерим необходимите процедури, за да може да се постига споразумение по съответните програми, защото всеки път, когато се представят нови програми, се стига до сериозно забавяне, което пък води до сериозни проблеми. Така че за бъдеще трябва да решим този сериозен проблем. Благодаря, господин Ван Нистелрой, ви искахте думата. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat wat er nu ligt een goede start. Благодаря. Настоящото предложение ще послужи като основа за бъдещия дебат и да се надяваме, че ще успеем в рамките на следващите 6 месеца да стигнем до дебат в пленарна зала. Работата по този доклад е отлична възможност да оценим периода, който приключи, както и да направим преглед на, на бъдещите мерки. Искам да благодаря на Томаш за неговите е, коментари и бележки. Няколко идеи искам да представя от своя страна. Една от основните стратегии е свързана с синергията между фондовете. Имаме три фонда, само един от тях е кохезионния и ето защо би трябвало да се създадат по-тесни, по-силни връзки между трите фонда. Тези фондове трябва да се използват, за да се справим с безработицата, трябва да се види какво може да се направи на европейско ниво, за да се реши проблема с растежа и безработицата. Освен това, мисля, че трябва да видим как може да се инвестира по-добре в енергийна ефективност, в сграден фонд, в енергетика като цяло. Трябва да има допълняемост между фондовете. Е, мисля, че новите договори за партньорство трябва да се използват в тази връзка. Не може фондовете да се разглеждат изолирано. Трябва да се види къде има припокриване при изпълнението на съответните цели. Тук правя връзка с Европейския социален фонд, например. Тази тематика е изключително интересна и е, е необходимо да помогнем на хората в това отношение. Не само младите и бедните имат затруднения. Има и други групи от населението. Освен това трябва да говорим малко повече за работните места на бъдещето. Имам въпрос свързан с е, на срещното спазване и с допълняемостта. Мисля, че трябва да, да видим как се припокриват различните фондове, защо да не вземем предвид и фонда за рибарство и морско дело – Например, крайбрежните райони могат да получават финансиране и от Фонда за регионално развитие, и от Фонда за рибарство и морско дело. Така че много трябва да се говори по тези теми. За сега обсъдихме само тези области, които са част от е, регламента. Сега обаче е на лице тази нова политика, спомена си Хоризонт 2020. научната дейност, развитието станаха основен приоритет. Ако погледнете разходите, 23% от средствата по фонда за регионално развитие отиват за научна дейност и за развойна дейност. И ето защо трябва да се види какво е въздействието на, на тези инициативи. в сравнение с двата основни източника на финансиране на национално ниво. В много случаи хората се опитват да получат достъп до европейско финансиране. Що се отнася до средносрочния преглед, Всички очакваха от него да представи предложения за по-категорични действия от страна на Европа. Юнкер направи такива предложения. Ето защо трябва да работим така, че да приключим бързо работата по нашия доклад. Предишните колеги засегнаха един въпрос, по който и аз искам да взема отношение. Сега има една нова система – която е основана най-вече на бъдещите резултати. Тоест, ще се опитаме да видим какви са резултатите ако няма задоволителни резултати, просто няма да се плаща повече. Имаме заместник председател на комисията, който отговаря за по-добрата регулация. Ето защо се мисля, че е добре да се види какво може да се направи, за да се оптимизира процеса? Мисля, че винаги трябва да се отнасяме критично към собствената си работа. А що се отнася до контрола, струва ми се, че има различни нива на, на контролна проверка и има припокриване на функциите, което пък от своя страна води до подкопаване на доверието у партньорите. Започва се някакъв проект, знае се, че след 6 месеца трябва да се получат парите по този проект, но различните нива на, на контрол означават в крайна сметка, че парите не се плащат на време и това създава голям проблем. И ние трябва да се опитаме да го решим. Искам да подчертая още нещо, което спомена Томаш Дойч. И аз залагам много на така наречения ефект на мултипликатора. Може би Томаш може да каже малко повече. Чух а, нещо за ефект на, на мултипликатора от 50. Аз самия, ако се опитам, не мога да постигна нещо подобно със своите собствени средства. Говорим за 80 или 90% ниво на субсидиране. Парите се плащат предварително, използва се съответно след това съфинансиране. Може да се постигне лостов ефект от 1%. Какво да кажем за субсидиите обаче? Плана на Юнкер е, се основава на заеми и заемите винаги трябва да се връщат. Така че това не са наши пари. Парите се инвестират, ще се инвестират в економиката, добре, но това си е заем и заема трябва да се плаща. Така че, ако ще използвате плана на Юнкер и ще създавате бизнес план, не може да не вземете предвид този факт, че става дума за заем. Понякога е много трудно да се работи, но когато има проекти, които веднъж са определени като успешни, те трябва да получават финансиране. Моя собствен опит от Холандия показва, че за всяко инвестирано евро може да се генерира възвръщаемост от 4-5 евро. Така че имам съмнение дали можем да постигнем нещо повече от това. Благодаря и последния оратор, господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа нещо във връзка с цитирането на Вацлав Клаус той не се приема на сериозно в своята родна страна, след като даде амнистия на няколко хиляди престъпника като президент на страната. По отношение на доклад на господин Дойч, той е чудесна основа за по-нататъчни дискусии. Особено по отношение на заетостта и връзката с политиката на сближаване. Но искам да подчертая един аспект. В документа се говори за недостатъците, които са заложени в партньорските споразумения за оперативните програми. Въпросът ми е следния. По какъв начин комисията вижда и оценява от гледна точка на развитието дали е, всъщност на метода се отделя достатъчно внимание. Благодаря. Председателката, благодаря. Мисля, че приключихме дебата във връзка с този обмен на мнения. Сега бих искала да дам думата на представителите на Европейската комисия. Кой от вас ще говори Първи господин Рубияне, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Дойч за направеното представяне. Благодаря и на докладчиците в Сянка и другите членове на комисията Реджио. Няма да ви представим основните заключения на доклада. Не това е целта на работата на вашата комисия. Така или иначе тази информация вече ви е представена, но искам само да подчертая някои от ключовите послания, които ние от комисията смятаме са основни за този доклад. Първо, наистина намаляване, намаляване на диспаритета в Европа беше нещо, което се прекрати вследствие на кризата. Но трябва да се има предвид, че въздействието на кризата беше асиметрично. И това до известна степен е свързано с огромното въздействие на кризата върху конкретни групи държави членки и региони. Тези, които ние наричаме средно развитите региони и държави членки, са тези, които бяха най-засегнати от кризата. При най-развитите страни и най-неразвитите страни а, кризата не се усети толкова силно. Това е един важен аспект, който искаме да подчертаем. Причината тази група държави да бъде особено тежко ударена е колапса на инвестициите. И това е от изключително значение според нас. Не става въпрос за намаляване на капацитета за експорт, не става въпрос за намаляване на потреблението, не, просто инвестициите намаляха и а, това оказа своето въздействие Срива при инвестициите беше а, такъв, че в някои страни нивото на инвестиции е наполовина в сравнение с това от преди кризата. И разбира се, когато говорим за инвестиции, има преди частни и публични инвестиции. 85% от инвестициите в Европейския съюз са частни инвестиции и именно те бяха най-сериозно засегнати по време на кризата. Предизвикателството пред комисията е по какъв начин да възстановим нивото на инвестиции, защото това е предпоставка за растеж в Европа и в тези региони. Новата комисия, както виждате, се фокусира много върху това да се възстановят инвестициите, за да се поднови ръста на Европа. Когато става въпрос за частни инвестиции в съобщението от председателя Юнкер беше казано, че в Европейския съюз има достатъчно спестени средства, които да подпомогнат инвестициите. Въпросът е по какъв начин да се насочат спестените средства и да се превърнат в инвестиции. Нещата са свързани с рамковите условия, защото частните инвеститори трябва да видят че при нас няма риск в средно развитите или в по-малко развитите региони и освен това те трябва да видят възможност за печалба. Така че отново наблягаме на рамковите условия с цел да се подновят инвестициите. И тук започва кохезионната политика, политиката на сближаване. Не само да се създаде правилната регулаторна рамка, това е добре и това се води като стъпка напред през новия програмен период, защото засилваме този аспект, правим връзка с а, структурните реформи и така нататък и нататък. Искам обаче да подчертая, че политиката не е само свързана с инвестиции, а с създаване на условия за привличане на инвестиции от частния сектор. Друг елемент са публичните инвестиции, разбира се имаше голям спад и при тях и отново този спад е по-висок в страните, които бяха по-засегнати от кризата. Искам тук да подчертая едно о, заключително изречение в проучването за растежа, което беше прието от комисията миналата седмица. Там се казва, че политиката по сближение е една от най-важните инвестиционни политики на Европейския съюз, но и правителствата трябва да изиграят своята важна роля и в някои случаи държавите членки не са вложили толкова пари, колкото се препоръчва от комисията, от фискалната консолидация. Най-много пострадаха инвестициите в публичните инвестиции и това трябва да ни напомни, че постигането на целите, заложени в договорите и намаляване на разликите не е само единствено отговорност на Европейския съюз, а отговорност и на държавите членки и трябва да бъде взето предвид, когато те изпълняват своите политики. Така е разписано в договорите. Ключовата идея, разбира се, и тук ще реагирам на становищата, свързани с освояване на средствата и приемане на програмите. Комисията иска да ускори приемането на програмите, но това не трябва да бъде за сметка на качеството на тези програми. И това е важен аспект от новия регламент. Отново подчертавам, не е въпросът да се разходват средства, въпросът е те да се изразходват по най-добрия възможен начин, така че да се а, а, макси, да се доведе до максимум ефекта от съответната политика. Това е една от основните идеи, които трябва да си които трябва да вземем предвид във връзка с резултатите от кризата. Това беше от мен. Благодаря, казва председателката. Вашата колега ще иска ли да вземе думата? Не. Добре. Господин Дойч, вие дали искате да се изкажете отново? Заповядайте. Скъпи колеги, не просто от любезност ви казвам благодаря за ценния принос. Споменахте също, че е важно да имаме възможност да работим 6 месеца заедно, както председателят вече посочи. Имаме възможност да обсъждаме тези въпроси. Искам да отбележа три точки – първо да благодаря за вашата подкрепа. Почти всички от вас формулираха своята подкрепя и казахте, че е важно да се фокусираме върху много сериозните проблеми. Това не са само временни проблеми, но те подкопават вярата в кохезионната политика. През 2014 и 2015 това са плащанията. Забавянето в приемането на оперативните програми. Това са феномени, които засягат най-важните аспекти от кохезионната политика – Искам да подчертая, че е важно да се разбере връзката между кохезионна политика и плана на Юнкер. Както спомена господин Олбрихт, това е въпрос, който ние трябва да анализираме подробно. Трябва да изясним всички въпроси, които се поставят в тази връзка. Също така съм съгласен с коментарите които казват да. След 2008 кризата наделя над кохезионната политика. Тя като че ли унищожи всички резултати от кохезионната политика. Не бива обаче да твърдим, че кохезионната политика изобщо не е постигнала резултати. Разбира се, много от нас са отдадени на тази политика и направихме всичко възможно да я подкрепиме. Това обаче е факт. Кризата беше по-силна от кохизионната политика. Единственият път напред е да формулираме цел. През следващите години кохизионната политика трябва да бъде едно от най-важните, ако не и най-важното средство за преодоляване на кризата. Кохизионната политика не е единственото средство за преодоляване на кризата, но е едно от най-важните. Наистина смятам, че предложенията относно подкрепата на малките и средните предприятия или намаляване на административното бреме устойчиви градски райони, многофункционално управление са важни и искам да се извиня на онези, които не успях да спомена. Тези аспекти трябва да се споменават в доклада, това е очевидно. Радвам се да чуя, че всички подкрепят един фокусиран, насочен доклад. Това ще бъде позицията на парламента относно шестия кохезионен доклад. Трябва да формулираме правилни цели и становища, за да може тази политика да работи наистина ефикасно. Благодаря за вашата помощ. В началото на февруари ще разполагам с първият проект от доклад и ще продължим обсъждането. Благодаря, благодаря на всички. Беше много дълга и плодотворна дискусия. За това и заради дискусията по предишната точка от нашия дневен ред имаме закъснение. Имаме две възможности. Да отложим точка 7 от нашия дневен ред. Становището за освобождаване от отговорност за, за заседанието след обед, точно след гласуването, или да отложим заседанието на координаторите за края на днешния ден. Не. Нито едно от двете, така ли? Продължаваме тогава. Следващата точка от нашия дневен ред е размяна на мнения Комисията по заетост представи доклад на Европейската мрежа на службите на заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и интегриране на пазарите на труда. Нашият докладчик е госпожа Данчила. Свободното движение на работници е основно право и основна свобода на европейските граждани, един от стълбовете на вътрешния пазар. Целта на предложения регламент се базира на член 46. Целта е да се засили европейската мрежа за службите, на службите по заедостта, да се подпомогне мобилността в рамките на Европейския съюз. Днес нашия докладчик ще, представи първоначалните си становища. Тя ще представи своето проекто становище на нашата среща през януари и ще гласуваме през февруари. Така ли е? А Комисията по заетост ще гласува на заседанието си през марч. От комисията тук са господин Морин и господин Екерс от Генерална дирекция за етос. Госпожо, госпожо Данчила, имате думата да представите. Благодаря. Повече от 1 милион европейски граждани, живеещи в дадна държава членка, преминават границите, за да работят в друга държава. Повече от 7 милиона европейски гръщани са работили в друга държава членка през 2013. 68% са имали работно място в друга държава членка. Това е възможно, защото работни, работната ръка в Европейския съюз има право на свободно придвижване те могат да работят в друга държава членка без разрешение за работа. Броят на тези, които работят в друга държава членка, се е увеличил значително от 2005. Между 2004 и 2007 3,7% от всички, е, от цялата работна сила в ЕС е са се възползвали от тази възможност. Цялото, целият процес обаче намаля с една трета заради кризата. Правото на свободно придвижване доведе до там, че брутният вътрешен продукт в първите 15 държави членки се покачи значително. В Някои региони на ЕС беше установено, че липсва квалифицирана работна ръка. Там въпреки с това има голяма безработица. 25 милиона членове, граждани на Европейския съюз са безработни, от тях 5 милиона млади хора. Точно в региони с силен растеж бяха създадени работни места, най-вече там, където въпросите за околната среда са особено важни. Правото на свободно придвижване е огромен шанс за Европейския съюз и за тези, които търсят работно място. Тази мрежа е безплатна, там се предоставя информация за работни места на 25 езика. Тя цели да окаже помощ при търсенето на работа. Определени работодатели търсят определени компетенции в определени сектори и където вероятно липсва квалифициран работник. Има и програми за млади хора. Важно е, че всеки месец този сайт се посещава от 4 милиона души. Създават се контакти между търсещи работа и работодателите. По този начин се създават много контакти и се организират стотици срещи в цяла Европа. Комисията иска тази мрежа да бъде припозната от още повече партньори, които да предоставят своите услуги. Ще се насърчава сътрудничество между публични и частни служби по заетост. По този начин ще могат да се заемат още незаети работни места. По този начин се заемат между 30 и 40% от работните места. Младите хора трябва да бъдат насърчени да станат още по-мобилни. Те трябва да бъдат насърчени да заемат работни места, които допълнително да включат възможност за преквалификация. Мрежата ЕОРЕС трябва да бъде разширена на европейско ниво. Комисията обаче не посочва как отделните действащи лица да работят заедно в тази мрежа. Как да функционират социалните партньори? Не са дефинирани и ясни критерии за подбор. не трябва да се допуска и неравнопоставеност в някои държави членки по отношение на трансграничното търсене на работа. Трябва да се дава повече информация за трансгранични работници и свободни работни места. По този начин могат да се включат още по-добре и образователните институции. Това не се отнася само за млади хора, а и за хора над 40 или повече години. Те могат да се преквалифицират, да използват интелигентно информационните и комуникационни технологии. Между министерствата също трябва да има по-добра координация, за да се преодоляват правни пречки. Такива все още съществуват пред работници, които искат да работят в друга държава членка. Много хора, преди да поемат работно място в друга държава членка, считат, че няма достатъчно информация за социално-осигурителните системи, за данъците и за други задължения, които биха имали в новата държава членка, където ще отидат да живеят. Благодаря. Днес ще помоля ораторите по тази тема да бъдат много кратки, заради времето. Съжалявам и благодаря за вашите изказвания. Започваме с господин Хетман. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда наистина кратък и конкретен. В проекто регламента се казва, че недостатъчната мобилност на работниците е предизвикана, например, от това, че предложенията от другите държави не са особено привлекателни или работникът не владее езика на другата държава. Добре е, че комисията иска да се заеме с темата за подобряване на условията за адаптиране на съотношението търсене и предлагане. По този начин незаетите места могат да се вземат по-добре. От една страна в Европа има безработица, от друга страна младите хора търсят работни места. Регламентът сам по себе си е добър, дават се предложения, за подобряване работата на мрежата и за по-добра мобилност на работниците. Това, което е важно е, че се допуска участието и на други институции, не само на публичните. Дава се възможност и за по-добро информиране. Става дума за сътрудничеството на партньорите на мрежата и засилване на сътрудничество в погранични области. Като че ли обаче темата може да бъде разгледана по-задълбочено. Благодаря. Госпожа Томашич. Благодаря, госпожо председател. Е, комисията е поел ангажимент да реформира мрежата ЕОРЕС, като целта е да се приложи тази мрежа в съответствие с новите изисквания. Знаете за економическата криза. Развитите метрополии в света привличат талантите, от друга страна обаче ставаме свидетели на изтичане на мозъци от развиващите се страни и по този начин тяхното развитие се случва по-бавно. Изтичането на мозъци е, е феномен в новите държави членки и той съществува от друго време. За да откликнем на предизвикателствата на застаряващото население, недостатъчната квалификация, държавите членки трябва да могат да използват пълния потенциал на своята работна сила. Ето защо е много важно да модернизираме нашите политики в областта на заетостта, на социалната сигурност. Освен това, трябва да се даде възможност за прехвърляне между различните е, отрасли на работници за преквалификация, е, социалната интеграция, защитата трябва да бъдат е, по-устойчиви и по-пригодени спрямо нуждите. Мисля, че държавите членки трябва да се стремят към използването на най-добри практики на своите пазари и да поставят ударението върху справянето с безработицата. Нашите таланти трябва да останат в своите страни и да допринесат за социалното и економическото развитие. Благодаря, господин Яковчич. Позволете ми да кажа нещо от името на Алде и по-конкретно от името на господин Оли Рен, защото той е в списъка, доколкото знам. Трябва да използваме максимално добре отличната работна сила в Европа, трябва да балансираме търсенето и предлагането на трудова сила в Европа. Трябва да можем да предлагаме по-добри работни места за европейските граждани. Ето защо аз предлагам укрепването на мрежата EORES, тъй като очевидно, че тя в момента не работи в пълна степен. Много може да се направи, за да се е, намери равновесието между желанията на работодателите и на търсещите работа. Трябва да се повиши потока на информация между държавите членки. Информацията трябва да се предоставя на онези, които в крайна сметка се решават да търсят работа в чужбина. В същото време системата не трябва да пречи на правата на заетите. В държавите членки има големи разлики на трудовите пазари и ето защо чрез подобрена интеграция държавите членки трябва да могат да се възползват максимално от съществуващите си системи. Тъй като заетостта в Европа трябва да се повиши, мисля, че предложението е с правилна насоченост, но има нужда от малко повече пояснения и не трябва да се дава място за различни трактовки. Благодаря. Госпожо Вана. Ще бъда много кратка. Ние разбираме Разбира се, подкрепяме ЕОРЕС като най-важна платформа за работници, най-вече за млади хора, но също така и работодатели. Най-вече в кризата е важно на гражданите да се покажат перспективи. За нас важни моменти в аспекта биха били ясни обсъждания на устойчивостта и качеството на работните места. Трябва да адаптираме нашата терминология към тази, която използваме по отношение на фондовете. Например, устойчивост и качествени работни места. Предишните оратори отчасти подчертаха, че мобилността не е единствената рецепта срещу безработицата. Имаме нужда и от нови е, стратегии, но мобилността на работниците трябва да бъде подкрепяна. Тя обаче не е единственото средство за намаляване на безработицата. Всеки трябва да има достъп до предложенията, да се ползва терминология, която не е дискриминираща и е достъпна. Например, за хората с увреждания. Включването на частния сектор също е важно. Трябва да бъдат включени и частни партньори. Публичните услуги играят важна роля, така е, но трябва да бъдат включени също и неправителствени организации. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Етерич. Заповядайте. Благодаря. Ако човек притежава необходимите умения, трябва да има правото да се премести в друга държава членка и да работи. Това право трябва да се запази. В целия свободен свят уменията трябва да могат да се преместват от едно място на друго. Не трябва обаче да имаме твърде отворена система, защото ще се стигне до положението, което имаме в Великобритания. Има страшно висока младежка, е, страшно голяма младежка безработица. Аз, например, трябваше да редя щаги и касетки. Това беше първата ми работа. Е, и е, естествено работодателите имат право на свои решения, имат право да наемат е, когото искат, но това не помага на младежката безработица в Великобритания. Първият оратор или един от ораторите каза, че най- Умните трябва да останат в своята страна, тъй като те помагат своята страна. По-добре да не си губят времето в Лондон да чакат на някакви опашки за помощи, например, или за някакво хубаво работно място. Това е загуба на ресурс. Мисля, че е, много по-добре е да си останат е, в къщи. Благодаря. Имате думата. Заповядайте. Благодаря. Безработицата във Франция беше повече от 10% във второто полугодие на 2014 година. Повече от 9 милиона души живеят под линията на бедността. В същото време обаче по силата на директивата за командироване на работници може да се немат чужди работници. Ако се наеме, например, във Франция един работник от Румъния, той трябва да плаща социални осигуровки по силата на местното законодателство, така и по директивата. Смятаме, че по този начин се подбиват правата на, на, на местните работници и това е нещо отвратително. Ако чуем, например, представителите на някои отрасли, в строителството има големи проблеми. Европейския съюз продължава да укрепва мрежата ЕОРЕС. Тя е насочена към засилването на придвижването на работници в Европа. Едно е да имаш право на, на придвижване, което да дава възможности. Друго е западните страни, като Франция, да бъдат наводнени с ефтини работници. Ето защо би било добре да видим статистика от кои страни идват хората, които използват мрежата EORES. EORES, както вече казах, е създадена е, за да подпомага наемането на работниците чрез една обща платформа, но е, тя представлява един огромен е, подарък за мултинационалните компании, за които ще е по-лесно да наемат ефтини работници и съответно това е още една стъпка към насърчаването на социален дъмпинг в държавите членки. Тази идея е безсмислена и жалка. Благодаря, казва председателката. Никой не иска да добави нещо. Това е първа размяна на мнения и нямаме текст на становището. И ето защо би било добре да изчакаме позицията на комисията. Ще я чуем на следващото заседание, когато видим и проекта на текст. Приемате ли, господин представител на комисията? Приемате, благодаря. Госпожа Данчила, искате ли да кажете нещо? Убедена съм, че с помощта на този доклад задаваме правилна посока във връзка с мобилността на гражданите в ЕС. Някои се притесняват относно правото на свободно движение, но това е основен принцип. Като депутати в Европейския парламент, ние трябва да подкрепяме тези принципи на ЕС. Освен това, бих казала, че трябва да се има предвид, че свободното движение и мобилността на работниците допринасят за подобряване на економическата ситуация в някои държави членки. Благодаря. Председателката няма микрофон. Sorry, sorry. Um, Извинявайте. Извинявам се. Следващата част е освобождаване на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година, общ бюджет на Европейския съюз. Комисията по бюджетен контрол в момента подготвя освобождаването от отговорност към комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година координаторите избраха председателя на комисия Реги за докладчик. До 10 февруари трябва да сме готови с становище, така че сроковете са кратки. Днес ще ви обясня какво точно предлагам в своето проекто становище от името на нашата комисия. Предлагам ви да до 11 декември 12 на обяд да внасяте своите писмени изменения. След това по време на заседанието през месец януари ще гласуваме в съответствие с графика на Комисията по бюджетен контрол. Тук имаме представител на комисията, господин Александър Сумоса от Генерална дирекция Регио. И като докладчик, нека ви кажа няколко неща за становището, което сте получили преведено на всички езици. Прегледа на сметките във връзка с процедурата за от отговорност е основен момент във връзка с надзора от страна на парламента трябва да се помисли сериозно какви са основните постижения във връзка с изпълнението на годишния европейски бюджет за политиките, като се вземат предвид конкретните а, специфики и годишната основа на тези политически области като се вземе предвид доклада на Сметната плата за 2013 година, доклада на Комисията за дейността през 2013 година и всички останали необходими документи, искам да ви представя проекто становището на нашата комисия във връзка с освобождаване от отговорност за бюджета за 2013 година искам да подчертая, че през 2013 година кохезионната политика е била както и при предишните години. В този случай Сметната палата е счела, че тук има особено високо ниво на грешки. 57% от всички прегледани транзакции имат грешки в сравнение с 40 през предишната година. Нивото на грешки е 6,9, което представлява леко увеличение в сравнение с предишната година, когато е било 2008, е, извинявайте, когато е било 6,8. Като цяло няма някакви съществени изменения в сравнение с предишните години. Отново обществените поръчки и правилата за държавна помощ, както и допустимостта са областите, в които има най-много идентифицирани грешки. Освен това, Сметната палата е забелязала, че има проблем с плащанията към крайни бенефициенти по финансовия инженеринг. Въпреки, е, че, както се казва от комисията, това представлява като процент известно увеличение в сравнение с цифрите от предишната година. Взема се предвид, че са необходими допълнителни подобрения в тази област и поради тази причина е много важно да се оцени постигнатия напредък при финансирането и изпълнението на финансовите инструменти и да се подобри нивото на освояване. Парламентът трябва да бъде уведомен за такава оценка. Искам да кажа, че в сравнение с 2012 година Сметната палата смятат, че комисията е засилила своите проверки с искане на допълнителна информация и с помощта на мисии на място, одити насочени спрямо оценка на риска и също така при прекъсване или спиране на плащанията в своя доклад за дейността. Комисията се отчита за всичко, което е направено от гледна точка на нейната роля нейната надзорна роля и ролята за намаляване на риска. Като се вземе предвид спирането и прекратяването на плащанията, от една страна, то гарантира, че корективните мерки се изпълняват систематично в тези случаи, в които има недостатъци от друга страна. Обаче тези а, мерки пречат на гладкото изпълнение на проектите, и поради тази причина пречат да се постигнат заложените резултати по отношение на политиката на сближаване. Във връзка с прекратяване на плащанията, това трябва да бъде едва последна, последна мярка и то само тогава, когато всички останали мерки са били изчерпани. Причината за това е, че резултатите силно повлияват програмите и пречат за постигане на целите на политиката на сближаване като цяло. Трябва да се а, засилят превентивните мерки, навременно предоставяне на информация, обучение, идентифициране на риска и най-вече спазване на правилата за обществени поръчки и държавна помощ, всички тези неща представляват един цялостен пакет за превентивни мерки. 80% от финансирането отпуснати по споделеното управление на ниво държави членки, както и през предишни години. Сметната палата е, е заключила, че една трета от проблемите засечени и са можели да бъдат забелязани на национално ниво, преди случая да стигне до комисията, тъй като националните власти са имали достатъчно информация за това. От тази гледна точка трябва да се засилят мерките за а, развиване на административния капацитет и мерките свързани с вътрешния одит, за да се подобри методологията за извършване на одит на държавите членки и разбира се на комисията. Това също ще помогне е, да имаме информация с по-добро качество, която да е по-надежна и която върви от държавите членки към комисията. За новия програмен период имаме засилени процедури за превенция и забелязване на грешки и нередности. Тези инструменти трябва да бъдат напълно използвани от държавите членки от комисията в контекста на съответните им отговорности в съответствие с принципа за споделено управление. Много е важно и държавите членки и комисията да изпълняват навременни целеви мерки с цел засилване на административния капацитет, като това включва указания, обучение и създаване на схеми за задържане на квалифициран персонал с необходимите умения. Също така искам да поискам от комисията да ни даде информация за конкретните резултати във връзка с съответните разработени документи. Това беше съвсем накратко представяне на становището, което вие вече сте получили. Сигурна съм, че ограничението в размера на текста на проекто становището не позволи да включим много от предложенията, които днес се появиха по време на дебатите. С удоволствие ще чуя вашите коментари и изменения. Мистер Олбрихт. Господин Олбрихт, заповядайте, имате думата. Да, аз съм докладчик в сянка. Една кратка бележка. Има специфичност по начина, по който се оформят становищата в различните комисии. Бюджетната комисия все казва, много е тъжно, има много грешки и така нататък и така нататък. Като цяло ние подхождаме позитивно. Ние казваме, че се опитваме да намерим добрите страни на политиката по сближаване. Не, че се опитваме да променим реалността, просто да кажем хубаво, е, че ситуацията не е по-лоша. Защото през последните няколко години нивото на грешки а, спада година за година, така че а, това е типа изменения, които бих предложил, за да може акцента на нашата комисия, на комисия Реджи, да е малко по-различен от това, което чухме. Иначе по отношение на фактологичното съдържание на становището нямам коментари. Благодаря много, господин Флан. Благодаря. Това е доста гореща тема, защото понеделник аз ще председателствам Комисията за бюджетен контрол. Ще работим с комисаря във връзка с освобождаване на отговорност. И комисията по бюджета обикновено наистина се стои от хора, които обичат да намират проблеми и да създават, да намират проблеми и да създават а, такива. Има няколко допълнителни неща към това, което вие казахте. Първо, има голяма разлика между грешки и измами. Това, за което искам ние да говорим, са грешки, а не измами. Има много често срещани грешки във връзка с обществените поръчки, административните въпроси и правилата за държавна помощ. Искам колегите да са напълно неясно. говорим за грешки, не за измами в бюджета измамите са 0,2% и всъщност всички държави членки трябва да са доволни от а, това ниско ниво на измами. А, нивото на грешки, за което ви говорите, 6,9% е високо. За мен е ключовото нещо тук би било упростяването. Всяка година нам откриваме, че голяма част от грешките са вследствие на системата и бенефициентите винаги се оплакват за това колко са сложни системите. Ето защо новите мерки е, в новите регламенти би трябвало да помогнат е, за намаляване на грешките. След това трябва да се поговори и за ролята на държавите членки. Те отговарят за 80% от средствата на Европейския съюз, които се разходват и повечето от грешки ще би трябвало да бъдат идентифицирани и отстранени от държавите членки преди да бъдат намерени от комисията. Така че това трябва да се има предвид за бъдещето и това, което трябва да, бъдем пред... да, това, което трябва да направим е да набележим общите проблеми, да обясним на държавите членки как могат да ги отстранят, особено от тези държави членки, при които има най-много грешки. Обикновено в 5-6 държави членки всяка година има много 5-6 държави членки, в които има много високо ниво на грешки. Трябва да им помогнем да укрепим административния им капацитет, да им помогнем с процедурите за управленски контрол и за одит, защото това са проблеми в много държави членки. Трябва да направим тези неща, така че основните държави членки, които които допускат грешки, да могат да се справят много често говорим за това дали правилно са изразходвани парите, но трябва да говорим дали и са изразходвани и ефективно. Добре, трябва да се спазват правилата наистина, но нека да сме сигурни, че ефективно се разходват средствата, защото това води до голямо въздействие върху гражданите и регионите и градовете, така че, а, както казах, може би ще внеса няколко изменения във вашето становище, въпреки че като цяло съм доволна от неговото съдържание. Председателката благодаря, благодаря много. Господин Никълсън не го виждам, господин Люаер. Искате ли да се включите съвсем накратко, за да повторя част от коментарите, които колегата направи? Нека да гледаме изпълнението. Мисля, че това е много важно и наистина води до известна фрустрация това, че всеки път гледаме дали правилно според правилата се изразходват парите, дали формуляра е попълнен правилно, а не дали има търсения ефект тези инвестиции. Мисля, че повечето от нещата, които бяха казани, са много разумни. Биха казал само, че ние в групата имаме едно виждане – което аз подкрепям, и то е да се прави разграничение между това да се работи ефективно вътре в бюджетните процеси, които имаме и да ги анализираме, но също така и един по-голям дебат за бюджетите и, например, трансферите от а, тези страни, които са нетни платци и, и отново връщане на тези пари, което може би не е най-добрият начин да се изразходват тези средства. Така че наистина искам да подкрепя това, което каза Дерек и да ви благодаря за доклада. Председателката благодаря. Благодаря много. Господин Слерик, заповядайте. Разбирам, разбирам. Трудно вие да ми произнесете името. Ще продължа на харватски язик. Благодаря много, госпожо председател. Ще започна с следното. Прозрачното използване на средствата трябва да бъде основното, което да ни води при използването на средствата политиката по сближаване често се критикува, но често забравяме, че начините по които трябва, начините по които трябва да се използват средствата и начина по който ги използваме, всъщност оказват своето влияние върху политиката по сближаване. Така че искам да наблегна на няколко неща. Важно е да се спомене образованието и административния капацитет на потребителите на средствата във връзка с предварителните действия и да се види как това оказва влияние върху качеството на нашия живот и на нашите региони. Да, понякога има недостатъци в тръжните процедури, понякога националните законодателни условия не отговарят на тези на Европейския съюз. Така че трябва да използваме всички налични инструменти, за да можем ефективно да се справим с своите финанси. Държавите членки често имат недостатъци в собственото законодателство. Има и неясни тълкования, които дават възможност за неправилно управление на публичните средства на Европейския съюз. Много често имаме проблеми при несъответствие, имаме и държавна помощ при обществени проекти, искаме комисията да се занимава с по-добър контрол на място, за да имаме по-добри резултати, по-добро използване на средствата. Мисля, че ние като комисия трябва да да поискаме да се засили административния капацитет на държавите членки, особено по отношение на общественото ползване, по-добро обучение ще помогне да се намали нивото на грешки и нивото на измами и това е в интерес на всички нас. Благодаря. Има ли други колеги, които искат да участват в дебата? Няма. Благодаря на всички вас, които подпомогнаха работата по това становище. Вашият опит е много полезен за подготовката на становището. Разбирам, че достигнахме до съгласие, че крайният срок за изменения е 12 часа на 11 декември. Приключваме с първата част от нашата от нашето заседание днес. Ще помоля координаторите да останат за срещата на координаторите. Thank you. See you later.